ще бъде разгледан пръв утре след обед. Така че с тази промяна приемаме дневния ред. Преминаваме към съобщение на председателя. Езиковия режим, същите езици, както обичайно, изключение на естонски. Второ съобщение. Директивата Качество на горивата няма мнозинство. Сто и осем гласа против и много над 100 въздържали се. Доста необичаен резултат, така че с нетърпение е, чакаме предложението на комисията. Утре ще е, има сред нас телевизионни камери, както и на 8 март. И е, ще, в 9.30 в АСП 5G3 ще има а, е, работна група. На 20 март в 10 часа също така в 3G2. по е, Европейската анкетна система. Annahme der Sitzungsprotokolle vom 19. und 20. Dezember. Ich sehe es. И така, одобрение на протокола от 19-20 декември. Няма възражение, така че се смята за одобрен този протокол. И веднага ще преминем към точка четвърта. Докладчик Карл Шлитър. Както виждате, този доклад и следващите са свързани с риболовните дейности. Господин Шлитер. Благодаря ви, ще говоря на шведски. Сямгата има дълга история в моята страна, що се отнася до обработката и кога започна индустриализацията в началото на 19 век. И особено, що се отнася до договорите на работещите в тази индустрия, в тези договори пишеше, че не трябва да дадат сега повече от 6 дни в седмицата. Тоест, имаше толкова много сьомга, че можеха да ядат постоянно. Голямата част от реките в Балтийско море обаче сега са обект на липса на такава сьомга. Има голяма заплаха, вече само в е, Северна Швеция има само в две реки сьомга. Има и други реки, в които има малко запаси на дива сьомга, но в тези две основно има Сьомга. Какво правим последните години, освен че замърсяваме? Строим а, а, електроцентрали, които замърсяват реките, което пък означава, че сьомгата не може да се размножава в тези реки, както го правеше преди. Има различни причини, които могат да обяснят защо има спади при този запас. Собствениците на ВЕЦ сега са длъжни да възстановят запасите на дивата сьомга, но има много особени генетични семейства сьомга и не е много силен вида, който сега се възстановява. И ние ловим а, с, в а, диви а, извинете, ловим дивата сьомга и от друга страна има такава отглеждана във ферми. Т.е. ловува се и двата вида. Има голям потенциал за разрастването на този вид, но в открито море това не може да стане. Защото ако ловите сьомга в открито море, не можете да разберете дали улавяте дивата сьомга или тази, която се отглежда от а, различните стопанства и тя не е толкова добра като вид. Затова предлагам постепенно да спре да се лови сьомга в открито море, защото се смесват видовете и положението в момента е абсурдно. Опитваме се да възстановим запасите на сьомга, опитваме се да отглеждаме сьомга в Балтийския регион, за да подсилим а, тези запаси, това става в реките, но сьомгата отива в моретата и корабите трябва да ги ловят там. Това е абсолютно неефикасно и неефективно. За това си мисля, че ще е много по-добре, ако я улавяме в реките, откъдето тя в крайна сметка идва, защото така по-лесно може да се контролира улова и да не се ловат заплашените видове, застрашените видове, да знаем какво ловим, дали ловим тази, която се отглежда във ферми или дивата. Това трябва да спре. Имаме нужда от дълъг преходен период, защото по този начин ще окажем въздействие върху отделните държави членки. Но според мен това е единствения начин, по който бихме могли да възстановим този вид а, дива сьомга, защото точно дивата сьомга е здрава, жизнеспособна е, и е важно да се помисли по този въпрос. Трябва да се използват генетично най-подходящите видове за реките, където се възстановяват запасите. Трябва по-ефективно и ефикасно да използваме ресурсите си. Това е, е основното, което казвам в своя доклад. Нещо друго, докладването. Някои изследвания показват, че около половината от сьомката, която се лови днес, не се отчитам. Това означава, че квотите, плановете за улов е, въобще не са обективни. След това имаме и любителски риболов, за всяка уловена сьомга посредством този риболов а, губи много пари. Любителския риболов а, дава около една четвърт от а, улова. Имаме нужда от по-добри контролни механизми и при този вид риболов и то този улов от любителски риболов трябва да се вади от общата квота, за да имаме ясна представа какво е уловено, какво става. Е, ще направя някои изменения, разбира се, предложения за изменения, но идеята ми е възстановяване на запасите най-вече и улавянето в открито море на сьомгата, защото ще уловим от заплашени райони. Ако ние бяхме уловили, един вид щеше да продължава да живее. Благодаря. Е, Фиона и още има други оратори, желаящи да се изкажат. Кристофа Фиона. Моля, е, имате думата. Благодаря. Благодаря на Карл Шлютер. Първо, по отношение на забраната на улов в открито море. Внимателно трябва да разгледаме този въпрос, защото, както казахте, това са едни е, много а, силни мерки. Може би това е подходът. Не искам сега да се произнасям подкрепа на която идея от тезите, но си мисля, че когато погледнем какви са предизвикателствата за този тип реболов в... при Балтика, трябва да имаме предвид различните фактори. Имаме различни генетични видове, а, за които трябва да се помисли. Чел, чел съм за част от проблемите, които съществуват в определени реки в Балтийския регион и е необходим план за възстановяване на всеки един от генетичните видове сьомга, а не един общ подход към всичко. Това са въпроси, по които трябва да мислим. Ще въведем ли план, който да забранява смесения риболов в цяла Прибалтика или ще вземем предвид миграционните потоци? За това трябва да помислим. Прав си, що се отнася до това, че не се отчитат видовите улов и любителския риболов е точно пример за това колко струва рибата, която ловат любителите рибари. Този тип риболов всъщност улавя много видове, които са ценни. И трябва да се има предвид при квотите. В случай говорим за сьомката, тя е много ценна и много интересна, но не е това основния проблем. Той е част от общия проблем. Може би проблемът е съемката, като притегателна сила за любителския риболов. Смятам, че е много трудно да разгледаме това становище обективно, чисто и просто, защото предложението всъщност дава едно общо решение за всички видове. Според мен трябва да се е, е, вземат решения, които да отговарят на всеки един от видовете и нека да не забравяме също така любителския риболов. Ще разгледам е, подробно въпроса и след това ще се изкажа. Благодаря много. Колегата Калакис. От името на социалистите и демократите искам да приветствам становището на комисията за многогодишния план за сьомгата и съответните риболовни флоти, които ги ловят. Това предложение ще въведе големи промени в управлението на улова на съемга в Прибалтика и ще подпомогне държавите членки при при внасяне на устойчивост в улова на сьомка. Благодаря на господин Шлитер за измененията. Съгласен съм с голяма част от тях. Освен това, обаче, имам някои съмнения по отношение на постепенното спиране на риболова офшор. Това ще окаже огромно въздействие върху риболов, риболов в някои държави членки. За това ще въведа едно изменение, в което се казва, че екологичното възстановяване на сьомгата и опазването на околната среда трябва да се балансира с економическите аспекти. Трябва да се въведат управленски мерки, но те трябва да са такива, че да продължи улова на съемга в Прибалтика, за да може а, те да, този тип риболов да продължава да изхранва населението, което разчита на него години напред. Трябва да се говори с рибарите, за да имаме успешно намаляване и прилагане. За да се постигне устойчив риболов Трябва да има по-добра комуникация между заинтересованите страни. Благодаря много. Групата на либералите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика е, за този ясен текст по тази тема. Както това многократно беше подчертавано, запасите на дива сьомга наистина в Балтийско море са в доста сложна ситуация. И сигналите, които идват от там за тези запаси, наистина будят силни притеснения. Това ще се отрази особено силно в близките години. И според мен това е достатъчен аргумент за това да променим нашата политика в тази сфера. И за това смятаме, че това е добро предложение от комисията, добре обмислено. Благодаря, Карл Слитер, за този текст. В него докладчика предлага много по-смели мерки от тези, които предлага Европейската комисия и това е една отлична отправна точка за дискусия. Що се отнася до а, смесения риболов, проблемът е значим, тъй като трудно могат а, да се разграничат различните видове сьомга – и тук са обхванати най-застрашените видове. Следователно, е, трябва е, да е, се избегне във всички случаи улова в открито море. И така ние ще можем да осигурим засилване, увеличаване на запасите в дългосрочен план. От друга страна, докладчика подчертава необходимостта да се избегнат значимите економически последици от тези мерки. Например, да се а, забрани а, веждането на сьомга от е, аквакултура не е нещо лесно и просто. Е, да речем, ако става дума за е, язовир, захранващ вец, много трудно може да се осъществи подобно възстановяване. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Роспар, консерватори и реформатори. Ще говоря на английски. Fishing Nation in the Baltic. And I'm also worried about... И аз съм от а, такъв тип нация, която се занимава с риболов и ме притесняват запасите и е, възможностите за морски риболов. Това ще унищожи крайбрежните общности, които разчитат на този тип крайбрежен риболов. Затова не съм съгласна с докладчика. Доста държави около Балтийско море е, трябва да признаят, че не могат да спрат своя е, риболов в открито море. Ще разгледам въпроса подробно, но едва ли ще се съгласа. Не трябва обаче да се позволява да се лови сьомга, докато тя още носи своя хайвер, т.е. преди да хвърли хайвера. Тогава не би трябвало в този период да се лови. Но отвъд това смятаме, че е много важно, макар че сме съгласни и с докладчика за неотчетения риболов, между другото и моето семейство се занимава с риболов, и се радвам, че работим по този въпрос. Също се отнася и за погрешното отчитане на улова. По този начин се подрива въобще цялото ни усилие да урегулираме риболова посредством квоти. Нетърговския риболов трябва да бъде включен също. Голямата част от доклада ви, господин Шлютер, Шлютер, е нещо, с което съм съгласна, но не съм съгласна с това, че не трябва да се лови сьомга в Балтийско море. Äh, Благодаря. Следващия оратор. Спасибо. Kiitos, puheenjohtaja. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа и добрите му предложения. Докладчикът е прав. Прав е да подчертава, е, че е, всъщност е, се осъществява улов на повторно заселени запаси дива сьомга, както и факта, че има различни видове сьомга в Балтийско море, които са включени в запасите. И това е нещо изключително важно и ние не можем по никакъв начин да променим този биологичен факт. Така че е, трябва да бъдат защитени най-застрашените видове е, сьомга в тези запаси. Как може това да се осъществи? Като се извършва улов не в морето, а в реките. Още нещо, което мисля до тук никой не спомена Има речни видове, които можем да се опитаме повторно да заселим, защото трудно застрашено е тяхното производство поради вецовете в някои от язовирите. Наистина този проблем не съществуваше преди Втората световна война, но в днешно време силно са застрашени тези видове. Бихме могли да намерим решение не чрез общата политика по рибарство, но смятам, че е важно да подчертая това – И имаме и други възможности за действие, така че да защитим тези застрашени е, видове дива сьомга. Може би бихме могли е, да наложим е, спазването на изисквания за тези, които е, управляват язовирите, захранващи вец, Що се отнася до економическите аспекти на този риболов, добре разбирам аргументите на докладчика. Но смятам, че ако а, настояваме за повторно заселване на дива сьомга в реките, ще има а, доста силни а, економически последици от това. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Хаси. Всъщност изслушахме всички желаящи да се изкажат. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Um, oui, Добър ден! Благодаря на докладчика за отличния му доклад и който наистина се вписва в правилната посока тези насоки, на които ние държим, а именно съхраняване на запасите и възможността тези запаси да бъдат експлуатирани по устойчив начин. можем да приемем повечето от измененията, които са предложени. Разбира се, правейки това предложение, ние отчетохме основните научни елементи, които ни бяха предоставени от учените, както и някои факти, които бяха тук подчертани и по време на дискусията, економическите последици от тези мерки, които се предлагат. Да, докладчикът отива по-далеч от нашите предложения, от предложенията на комисията, особено що се отнася до целите но ние се вслушахме в гласа на учените. Що се отнася до любителския риболов, в тази сфера също предлагаме различни контролни мерки, целящи преди всичко да се вземат предвид и економическите печалбата за този сектор, на любителския риболов. И за това се налага по-значителен, по-, е, е, ефективен контрол на тази дейност. В нашето предложение се стремим да отчетем основните елементи за съхраняване на запасите, устойчивото е, използване на, този, е, на тези запаси и се стремим да ограничим, доколкото това е възможно, економическите последици е, от някои от предложенията. Това в общи линии е, мога да кажа като коментар от страна на комисията. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Благодаря ви много. Сега отново давам думата на докладчика. Е да, и аз бих искал да правя благодарности към комисията. Вървим в същата посока, но като че ли аз отивам малко по-далеч от вас. Все пак обаче вървим в същата посока и целта е да се възстанови дивата сямга в колкото може повече реки, вливащи се в Балтийско море и също да се спре риболова в открито море. Това е едно противоречиво предложение, но мисля, че е грешка да се каже, че има минуси по отношение на економическите аспекти на това предложение. Целим устойчиво развитие и трябва да го осигурим в Балтийско море. Всяка всеки вид нараства с 15% всяка година в морето. Така че това всъщност се оказва едно много добро, много добър вариант да се инвестира в този вид. Няма смисъл да се извършва този риболов в открито море, тъй като ако оставим една година, видовете да пораснат. Те ще се увеличат с 15%. По този начин също ще се намалят и въглеродните емисии. Най-важното е обаче да позволим на а, видовете да се възстановят в колкото може повече от реките. И точно това е и моето предложение. Аз приемам предложеното от комисията, даже отивам по-нататък. И моето предложение е да се спре риболова в открито море, е наистина в посока на постигане на а, целите, които са очертани, защото иначе няма как да се постигнат. Мисля, че от економическа гледна точка, от екологична гледна точка, това са добри предложения. Добро е за всичко, както и за любителския риболов, така и за промишления риболов и за економиката тези цифти, е, цифри за 50 и за 80%. показва точно това, че не трябва да се лови сьомгата в открито море. Има достатъчно сьомга в реките и а, мисля, че трябва да бъде споделена цел това, както от страна на любителски риболов, така и от промишления риболов и а, в най-обща економическа гледна точка. Друг момент, който е много важен, е да се подобри декларирането, както от страна на любителския риболов, така и промишления. Трябва да го направим без а, да има големи а, трудности. Не чух, а, кой знае колко, какви съображения от страна на комисията но наистина а, можем единствено да спрем а, риболов в открито море, ако повишим броя а, от а, този запас а, близо а, до реките. А, всъщност причината 90% от а, сьомгата да идва от две, само от две а, реки в Швеция е, че това са реките, на които не са построени вецове. И другите, в които има съвсем малко а, сьомга, са с вецове построени в, самите, в самото начало на реките. И така, това е причината да намалява запаса и а, трябва да си поставим за цел възстановяването на този вид а, в реките. Друго нещо, което не чух, и не го споменах. Е, е общото правило 55-70 е, свързано с йомгата и морската пастърва, тъй като трябва според мен да се въведе това като мярка за контрол. И така чухме това, което планира комисията като повторно а, възстановяване, заселване на Сьомга в реки с подходящо место обитание, но а, наистина се надявам и от страна на комисията ни да стигнем до едно добро решение. Благодаря на господин Шлитер. Може би ще чуем отново комисията или всъщност за минималния размер на окото на мрежата. Да, а, когато разглеждаме а, това изменение, минимален размер за разтоварване. Наистина го обмисляме, защото все повече и повече оставаме с впечатлението, че минималният размер за разтоварване много често а, води до изхвърляне на риба. Смятам, че това е въпрос, който трябва да се анализира в дълбочина. Би могло да е много добре както вие предлагате, да се определи размера за сьомгата и за морската пастърва по един и същи начин, за да не се подвежда. Но самия факт на увеличаване на а, самия размер води до повече изхвърлена риба. И това са критериите, които ние може да използваме в нашата политика. И така, отворени сме да анализираме а, тази тема, но в момента това, което имаме като гледна точка, като съображение, е, че а, увеличаването на минималния размер за разтоварване ще доведе до повече изхвърляне на риба, което не е добре за самия запас. Благодаря за отговора за минималния размер и така приключваме а, обсъждането. Който иска да поработи по този доклад, нека го направи до 27 март. И ще обсъдим отново становището на 21 април и през юли някъде на пленарна сесия се предвижда. Благодаря ви за това и сега преминаваме на следващата точка в дневния ред. Точка номер 5. Тук темата е общата политика в областта на рибарството. И имаме едно становище за нашата комисия. Много важен а, законодателен документ. Важно е нашата комисия да допринесе към реформата на общата политика в областта на риболова. И Крис Дейвис има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да въведа моите предложения за изменение и надявам се подобрение на предложението на Европейската комисия за реформата на обща политика в областта на рибарството. Като а, представител на Обединеното кралство го правя с а, голямо а, смирение, тъй като едва миналата седмица няколко штуански кораба бяха уловени и задържани по обвинение за а, риболов на стойност 8 милиона. И за съжаление става въпрос за хора, които са богати, които са нарушили правилата просто от алчност и а, наистина влушават ситуацията за всички а, рибари и занимаващи се с риболов, които спазват а, правилата. А, глобата за тях е била 1 милиона евро, но като че ли е можело да бъде по-голяма, като се има предвид какво са направили. Реформата на ОПОР е изключително важна за бъдещето на Европа и за първи път Европейския парламент е, има със законодателна роля и членовете на нашата комисия имат изключително важна роля, за да убедят своите колеги в парламента, за да подкрепят тази важна реформа. Необходимостта е изключително ясна. Комисарят, комисарката по а, опор, а, поясни, че 91% от, наши, процента от нашите рибни видове не са в устойчиво състояние. Имаме твърде много риболовни кораби и твърде малко риба. Имаме много а, краткосрочен на визия. През декември тази година се видя как години наред ние сме а, не сме разглеждали, не сме отчитали достатъчно а, научните а, съвети и а, продължаваме да, а, да има прекомерен риболов. Нека обаче а, да отръка един мит, а, че всичко е било наред преди да се появи общата политика в областта на рибарството. През 50-те години моята, а, моята държава не, а, все още а, вече имаше проблеми с прекомерен риболов и с неустойчиви видове. Всъщност, все пак може да се каже, че в известно сравнение може да се каже, че а, ситуацията е по-устойчива, има а, известно а, подобрение с треската в Балтийско море и а, вече някои видове са определени като устойчиви от а, Института за морски изследвания. Комисията предлага много сериозни промени, защото има още много какво да се направи. Дългосрочни а, планове за а, устойчивост на всички видове, на основата на учени съвети и да се въведе максимален устойчив улов до 2015 година. Това е а, постижимо. Комисията иска забрана пълна за изхвърляне на мъртви риби. 80% от рибата може да бъде изхвърлена. Това не е просто лошо от економическа гледна точка, това е наистина неетично. Предлага се да се въведат схеми за прехвърляеми риболовни концесии или ПКР. Това са много успешни схеми в, а, в различни държави, сред които Съединените щати. Много се оплакват, че предложенията в регламента не са достатъчно конкретни. Но става въпрос за процес, който тръгва отдолу, на регионално ниво. Организациите поемат инициативата и казват какво искат. Има предложения за аквакултурата, има отделни предложения за много по-високи стандарти за корабите на, на Европейския съюз, които а, извършват риболов а, в, а, извън териториалните води на Европейския съюз. А, също така а, с, а, има сериозно преразглеждане на политиката за нашите риболовни флоти и пренасочване на средствата за спазване на новите стандарти и за промените в крайбрежните общности. Аз мятам, че предложенията на комисията са силни, а, и заслужават нашата подкрепа. Аз предложих над 100 изменения с цел да подобрим предложението на комисията и смятам, че в голяма степен ще получат подкрепата на комисията. Това, което аз се опитвам да направя, е да поставя устойчивото развитие на нашите морета в средата на политиката. Искам да отидем отвъд минималните критерии за максимален устойчив улов, да се спре свръх риболов, прекомерният риболов и да направим нашите запаси толкова здрави, колкото могат да, да, да бъдат. Всъщност, това, за което мечтая, не само много риби, но и големи риби. А, наскоро беше казано, че в Средиземноморието има на все по-нарастващ пазар за малки а, риби по размер и рибарите лавят нарочно по-малки риби, които не са достатъчно пораснали. Може би трябва да измислим някакъв девиз в духа да оставим рибите да се размножават преди да ги уловим. това се отнася за всички видове, не само за промишлените. Те трябва да се размножат преди да бъдат уловени. И така, забраната за изхвърляне трябва да влезне в сила не е само от общата дата на обявена от комисията, но също и спрямо индивидуалните многогодишни планове. И така, казва се, че трябва да се въведе забрана, но тя не е практична. Само, че а, трябва да се а, направи това, за да се покаже а, волята за въвеждане на тази реформа. Трябва ни повече а, помощ от научна гледна точка, повече научни изследвания. А, това е проблем от а, доста години и аз предлагам а, наказания за държавите членки, които не отчитат научните съвети. Многогодишните планове. Лисабонският договор ни дава, а, дава правомощие на съвета да определя квотите. Но как да а, накараме министрите да отчитат научните съвети? Аз дадах някои съвети на своя ред на моята правна служба и се надявам те да са въведени. Има много а, опозиция спрямо правата на управление или прехвърляемите риболовни концесии. А, това не е правилно според мен, господин председател. Няма да има една единствена европейска схема, ще има 27 различни. И а, по този начин ние трябва да осигурим единствено а, разпределение на права спрямо реалните рибари и организации, занимаващи се с риболов, а не да речем на някой собственик на футболен отбор. Схемата за прехвърляемите риболовни концесии трябва да бъде разработена така, че да отчита спецификите на място. И аз в моето предложение съм очертал някои от ограниченията, които могат да спазят държавите. Но а, държавите няма да могат да обвинят Брюксел за това, че не работи системата. Много неправителствени организации казват, че няма альтернатива, която да работи. И проблемът е при тези, които не са готови да разгледат, макар и труден вариант за разработване на система. 70% от заетостта в областта на риболова е а, точно а, в а, любителския, маломащабен риболов, а всъщност те нямат кой знае какво екологично въздействие. Вчера, например, 4% разпределихме в моята държава за спортен риболов, в Швеция, да речем, това е над 10%. Тоест има много голяма разлика на местно ниво. И накрая всичко в областта на политиката, в областта на риболова трябва да бъде максимално прозрачно, ясно и да няма скрито покрито господин председател. Всички казват, че искат устойчиви политики в областта на рибарството, но всъщност на практика комисията среща много сериозна опозиция меж... от държавите, които искат да продължат по същия начин. И аз няма да се извинявам, като кажа, че те трябва да разберат, че не може така моята цел е да подкрепя, да насърча тази радикална реформа в областта на опор и много е лесно да се критикува и да се казва, че не може така, но тези, които критикуват, трябва да дадат конкретни предложения. И можем да включим и колеги, Например, Ричард Сейвер тук гледам. Австрия няма кой знае колко сериозна риболовна флота, но ние имаме нужда точно от подкрепата на такива колеги, които традиционно не се интересуват от рибарската политика, защото ако останем без риби, няма да има и рибари. А не може така. Няма как да го допуснем. Не трябва да да продължаваме да не отчитаме научните съвети, трябва да въведем дългосрочни политики, да имаме успешна индустрия, екологично съобразни морета и бъдеще. Благодаря много, Крис Дейвис. Виждам, че е момент вече да се вземе решение, да се приеме това становище. Първо от името на НП и след това групата на социалисти и демократ. Господин Филнер. Благодаря. Моето впечатление от Крис е, че винаги е краен, представя нещата драматично и крайно. Този път обаче това е вярно. Всичко, което казва, е точно. Много пъти по време на дебати съм го чувал как преувеличава и съм разпознавал този факт, но в този случай той е прав. Не искам да повтарям казаното от теб, съгласен съм с всичко, но ако този път не успеем да постигнем успех, втори шанс няма да ни се даде. Казват ни, че 91% от запасите до 10 години може да са изчерпани, ако не предприемем необходимите мерки. Имаме отлични доказателства, че точните политики работят. Вие говорихте за улва в Прибалтика, че на треска. В Швеция ние постоянно дебатираме дали да се лови треска или не от Балтийско море, защото тя може да изчезне. Но сега уловът според гражданското общество е устойчив. Ето, това е резултат на добри политики, на добър управленски план за лова на треска. Така че аз съм изпълнен с надежда, независимо, че положението е драматично, защото смятам, че нашите действия ще доведат до по-добро. Най-доброто, което може да направим ние, според мен, е да подкрепим инициативата на комисаря или на цялата комисия, защото най-общо погледнато политиката тръгва по правилния път. Бих подкрепил твоите изменения. Три неща според мен са важни. Първо, регионализация. Макар, че всичко е на техническо ниво, правните аспекти са сложни, но е много важно тази политика да бъде припозната от всички и хората да смятат, че правилата отговарят на реалността, в която живеят. Защото ако няма такава легитимност или припознаване, то хората няма да изпълняват правилата. Затова регионализацията е много важна. На второ място прехвърлими рибни квоти. Приветствам тази идея. Тя трябва, трябва да бъде наистина задължително държавите членки. И как ги прилагат, трябва да, да, да е в техни ръце. Такъв подход винаги работи. Имало е много програми за бракуване на риболовни кораби и в крайна сметка след това тези кораби ги намираме някъде другаде, даваме субсидии на една индустрия, която е свръхсубсидирана. Капацитета на, тази, на нашите флоти трябва да падне и според мен квотите са най-ефикасния начин за контролирането им. Почти всички екологични проблеми са свързани с това, че хората някакси не се вълнуват от неща, които не притежават пряко. Въздуха, водата, рибата. Ако не го притежаваш, не те интересува. Ако обаче хората придобият това чувство за притежание и след това могат и да ги продават, това ще подобри рибарството в ЕС. Мисля, че споменахте Австрия, но мисля, че имахте предвид Австралия всъщност, когато говорихте за прехвърлимите рибни квоти. Норвегия, Дания също. И трябва да видим а, какви споразумения сключваме за рибарство с трети страни. Това също е важно. Тези споразумения последните години се подобриха, но все още смятам, че европейските рибари трябва да прилагат едни и същи правила, където и да ловят риба по глобуса, по, по света. Особено ако ние, данокоплаците, плащаме и ако купуваме риболовни права някъде в трета страна, те трябва да имат същите екологични задължения, както когато ловят в Европа. Нямам много предложения за изменения но най-вероятно ще има такива, що се отнася до гаранцията на сътрудничеството между държавите членки. Държавите членки, там където имат общо риболовно усилие, трябва да си сътрудничат по това усилие. Там смятам да направя някои изменения. Най-важното, според мен, в края е нашата комисия да поведе нравствено и морално, може би не чисто формално, тази тема. Защото много малко политици в държавите членки и тук в парламента се занимават с рибарската политика. И това е лошо. Имаме нужда от е, повече министри, които да се интересуват не само министрите от рибарството в държавите членки, и повече е, евродепутати, не само евродепутатите в Комисията по рибарство да се занимават. Защото ако не направим така, нещата ще вървят както са вървели до сега и няма да имаме втори шанс. Браво, Крис! Продължаваме в същия дух. Благодаря много. С поздравления. Благодаря на Господин Фелнер, госпожа Мак Авен. Благодаря. Това е една от най-важните теми, която ще обсъждаме в нашата комисия. Не е нормално едно становище да е толкова важно, но за първи път имаме съвместно вземане на решение тук. Съгласна съм, че е необходим огромен дебат по този въпрос. Много беше удобно за министри и за рибари и за други да обвиняват опор за всички проблеми, да обвиняват Брюксел. Това законодателство сега ще даде на всички възможност да действат отговорно и да определят каква ще бъде точната опор за Европа. и националните правителства, и рибарите ще могат да кажат какво мислят по въпроса. Подкрепям голямата част от казаното от Крис. Е, съгласна съм, че най-важното е да запазим рибните запаси за бъдеще и да управляваме тези запаси на базата на научна информация, а не само на базата на бартерните сделки, които текат по време на съветите по рибарство между министрите. Така че всички такива идеи трябва да бъдат подкрепени. Трябва да бъдем много твърди по отношение на изхвърлянето на риба зад борда. Знам, че е реалистично казаното от комисията, но няма альтернатива. И онези, които ми казват забраната на изхвърлянето не работи, ми хайде кажете какво какво работи тогава. Как да предотвратим проблемите, за които говори колегата? Каква е альтернативата? Хората у нас имаше една голяма кампания от един известен готвач, забранете изхвърлянията, изведнъж се оказва, че е много трудно да се забранят. Е, каква е альтернативата? Как ще ги запазим запасите? По отношение на прехвърлимите концесии за рибарство, голям дебат, необходимо с повече подробности. Системата по-настоящем зрачна. Правителството не може да каже кой притежава тези права или тези концесии. между 94 96% се притежават от 23 организации на производителите и само 4 до 6% се притежават от дребни рибари, които работят в крайбережни общности. И ако тези дребни рибари искат да имат по-голям дял от квотата, трябва да платят на други организации на производителите. Значи трябва да разгледаме прехвърлимите квоти отново. Постоянно се носят а, слухове за това как футболни клубове и банки притежават такива права. Някои ми казват не е вярно. И хубаво, нека да видим кой ги притежава. Това са публични активи, това не са частни активи. Не може да се притежава така. И затова казвам, че е нужна по-голяма прозрачност и е скандално, че не знаем кой ги а, притежава. Ако искаме да имаме прехвърлими рибни квоти, то трябва да построим цялата система върху друга основа. Трябва да възнаграждаваме онези, които правят а, това, което трябва. Говорихте за престъпни деяния на Шетландските острови миналата седмица. О, да, глобата е 8 милиона, но поне 60 милиона са изкарали от всичко това. Така че, къде са останалите 59? Защо не им ги взимат? И това е минималната прогноза за, за парите, които те са изкарали посредством незаконен риболов. Така че системата трябва да възнаграждава онези, които следват правилата. Системата трябва да възнаграждава устойчивостта и онези, които искат да инвестират в а, бъдещето. Искам да попитам комисията сега. Регионализацията, децентрализацията, включени в предложенията ви. Да, съгласна съм с общата философия, но тъй като няколко пъти изчетах законодателството, не е ясно записано как ще го направим. И това ме притеснява. Ако не го запишем как ще става, хората ще започнат да се промъкват около него. Говори се за това, че са необходими многогодишни планове. Е, как ще работят тези многогодишни планове? Не ми е ясно. Това са явно междурегионални, северен план, план за Балтийски регион. Кой обаче ще ги инициира? Кой ще ги финансира? Кой ще е, финансира секретариатите, които ще изготвят тези планове? Какви ще са крайните срокове? Кой ще ги инспектира? Как ще работят по договор, който контролира само държави членки на Европейския съюз? Хубаво е да го запишем или не? Да, да, да предложим ли такива изменения защото иначе прокарваме един закон и след две години не е ясно, установяваме, кой е иници... поема инициативата. Брюксел ли ще ги контролира или не? И това не бива ли да бъде записано в законодателството? Трябва да търсим подкрепа за крайбрежните общности. Говори се често за тези общности и за риболова, но големите бизнеси, които притежават тази индустрия, всъщност не инвестират в крайбрежните общности, въобще дори не си и помислят. Така че подкрепям идеята на комисията да, финанси... да подаваме помощи на тези общности. Още нещо, което не е споменато и може би не му е мястото тук в този законодателен акт, но като евродепутати трябва да говорим по този въпрос, са условията на труд на хората в тази индустрия. При дебати говорим за това колко е важно да има работни места в тази индустрия, но питам, а никой не ми е казал още, какъв процент от моряците на нашите кораби са от Индия, от Филипините, т.е. от трети страни, които, понеже работят офшорно, не им плащат достатъчно високи минимални заплати. Например, минималните стандарти за заплащане на Обединеното кралство. Те идват за няколко месеца, ловуват, никакви права нямат. Знам, че комисията се опита да регулира това, но все още не е ясна регулацията. И е нещо, за което не говорим в този парламент. Не говорим за тези работещи на фериботи, на кораби, които нямат право дори да слизат от кораба, защото нямат право да живеят на нашите брегове. И е срамота. Срамота е такива условия на труд за индустрия, която е важна за нас. И това не помага за заетостта в нашите общности. И накрая, това е голямо изпитание за парламента. За първи път имаме съвместно вземане на решение по опор. Така че никакви извинения нямаме вече. Не може да обвиним постоянно комисията или министрите а, при техните срещи преди коледа, където си определят квотите. Не, ние трябва да изиграем своята роля като комисия по околна среда. Трябва да изслушаме различните страни и ако няма устойчива индустрия. Между другото, ще има голям отпор на всичко това. Чувам го и в парламента, и в съвета. защото не е достатъчно да се каже, не съм съгласен с комисаря Даманаки. Какви са конкретните предложения, какви са альтернативите на предложеното от комисията? Нека да не казваме, не ни харесва предложението на комисията. Не, нека да излезем с альтернатива. Нека да покажем, че идеята може би е по-добра. Но има унези, които си мислят, че ако могат да забавят, първо четене на парламента, ако могат да забавят първо четене в съвета, ще ни свърши времето в парламента. И мисля, че това искат да протакат. И ние трябва да внимаваме. Не трябва да позволяваме това да се случи. Това е отлична възможност, още от началото на опор, ако погледнем и е наша отговорност. Vielen Dank, Linda Jetzt erhält für die Fraktion der Благодаря много на Линда. Сега от името на групата на зелените. Very... Благодаря, Крис, за този доклад по тази изключително важна тема и нека се надявам, че наистина ще поемам цялата отговорност, защото аз наистина съм съгласен с теб, че това е възможността, това е момента да се включим в тази дейност. Разбира се, обаче става изключително важно да не го оставим изцяло на комисията по рибарство само, както от наша страна не трябва да оставяме обсъждането на общата политика в селското стопанство на съответната комисия само. И така по конкретните теми. Крис, благодаря за доклада. От гледна точка на нашата политическа група подкрепяме в голяма степен това, което казваш за максимални устойчив улов, защитата на видовете и така нататък. Всичко това е много важно, но наистина смятам, че остават две основни теми на маста, които трябва да бъдат обсъдени и наистина нашата комисия трябва да ги разгледа. И двете теми са капацитета на флота и прехвърляемите риболовни концесии. Това са двете теми, които ще станат изключително решаващи. Нека да започна с риболовната а, флота. Има свръхкапацитет. Това е проблема. Твърде много, твърде големи кораби, които практикуват риболов. Трябва да направим нещо по въпроса и това ще бъде изключително важен въпрос, който, с който трябва да се заемем. И наистина обмислям как изобщо можем да подчертаем допълнително тази част от доклада, защото е решаващ този момент. Трябва анализ за това колко кораба има, какво е тяхното въздействие върху свърхриболова и кои са най-разрушителните, най-вредните за околната среда. И те трябва моментално да се отстранят от флотата и трябва да разпространяваме тези кораби, които са по- добри от екологична гледна точка. И така трябва ни не само анализ, но също и програми за намаляване на флотите и да разгледаме а, това, кои първо трябва да изведем от употреба. Също така смятам, че трябва да има и повече акцент в многогодишните планове върху флотата. Трябва да се а, оцени капацитета спрямо рибните ресурси и също така трябва да има стратегия ясна за да се идентифицира свръхкапацитета в тези годишни многогодишни планове. Това е изключително важна тема и ще работим по нея. И така, това беше първата тема капацитета на риболовните кораби. На второ място, прехвърлямите риболовни концесии. Много е разгорещен дебата, знаем го, има много сериозни доводи, които хвърчат и те са много сериозни и много емоционални. Знам, познавам и Крис и господин, нашите колеги, наистина са прави, че той понякога доста а, а, преувеличава и е много разгорещено дебатира, но накрая се оказва прав. Знам, че вие сте критични спрямо позицията на някои неправителствени организации, но в същото време да се казва, че прехвърляеми риболовни концесии помагат намаляването на а, риболовния капацитет, не е вярно. Не работят така нещата. И така трябва да разгледаме какви са потенциалите и да знаем какви са големите а, проблеми. И също така от опит в другите държави да знаем как а, да се разгледат, как да се структурират а, тези концесии, но да е ясно, че те не намаляват риболовния капацитет. Например, в Нидерландия имаме тези квоти, тези концесии, но все още съществува проблем с капацитета. А, множеството кораби. Така че нека не твърдим, че а, концесиите, прехвърляемите, ще решат а, другия проблем. И така, стигаме до една основна част от дебата как гледаме на рибата. Става въпрос за просто още една а, стока, някакъв, някаква суровина или са а, естествен обществен ресурс. Така че трябва да разгледаме точно по този начин темата, когато я разгледаме. И както каза Линда, а, липсата на прозрачност в прехвърляемите риболовни концесии е също много сериозен проблем. Ако а, и трябва да го имаме предвид, а, когато възлагаме на държавите членки. И така, правото на риболов и по-конкретно правото на риболов по социален и устойчив начин. Това трябва да е изходната точка и оттам да разгледаме критериите, спрямо които трябва да се допринесе за местната економика, как да се подберат уредите и оборудването, което се използва. потребата на гориво, разбира се, всички тези конкретни критерии, обстоятелства, които се определят, трябва да са на основата на начина по който се определя правото, на хората да извършват риболов по един устойчив начин. И след това можем да а, обмислим система, спрямо която да се определят тези прехвърляеми риболовни концесии, но а, смятам, че не може да бъде по този задължителен начин, по който се разработва сега, защото има много сериозни проблеми при прехвърлянето на тези риболовни концесии. Ако не разгледаме тези проблеми от самото начало, няма как да я въведем като задължителна система. Ето защо смятам, че сега трябва да проявим а, повече критика, много по-подробен анализ да направим. И в крайна сметка смятам, че ако ние в нашата комисия разглеждаме въпроса за капацитета, а, риболовния капацитет, ще имаме много по- а, интересни предложения и становища по отношение на прехвърляемите риболовни концесии и накрая ще имаме много стойностно предложение към Комисията по риболова и това ще доведе до а, подобрение на общата политика в областта на рибарството, което наистина е необходимо и наистина а, чакам с нетърпение продължаващите ни дебати и дискусия с Крис и другите, за да проведем тази важна промяна. Мартин Келър има сега думата. Благодаря, господин председател. Нека а, да поднеса извинения от страна на колегата, която няма възможност да присъства днес, но ще кажа няколко думи от наше име. А, благодаря на Крис не мога и аз да се изкажа като другите, че той винаги се оказва прав, но наистина по тази тема определено върви в правилната посока. Мисля, че а, ще бъде една трудна и предизвикателна задача за нас като парламент да постъпим правилно. Има много интереси, които са са включени тук и които трябва да бъдат преодолени, по-конкретно в, от страна на Комисията по рибарството и трябва да насочим политиката в правилната посока. И така, започвам от а, това, че, което казаха и другите, че в момента а, опор се разглежда като провал и а, бива доста критикувана микроуправлението на запасите не е успешно, свръхриболова е навсякъде разпространен и, и економически този сектор става много уязвим. И така, нашата група, както и всички останали мисля, които говориха днес, се ангажира с една дълбочинна, сериозна промяна, така че да се стигне до по-устойчиви запаси и съответно добра околна среда. Наистина имаме а, възможност веднъж на десетилетие да преодолеем проблемите, които а, съществуват, да се обзър... обърнем към въпроса с изхвърлянето на мъртва риба, да се обърнем към различните проблеми и да реформираме нашите а, правила. Предложението на комисията е обещаващо начало. Разбира се, има още много какво да се предложи, за да се постигне една по-добра политика. Още няколко съображения от наша страна. Аквакултурите. Трябва наистина да се отчете важността на хранителните запаси и а, с този, в този смисъл да се разглежда тази тема. То, и за това имаме пред, възражение по изменение 96. Загрижени сме а, във връзка с аквакултурата, защото трябва да има забрана за изхвърляне мъртва риба и а, трябва да има устойчиви източници като аквакултури. А, също така по максималния устойчив улов. Искам също разяснение за това как се съотнася към максималния допустим улов как ще се отнася в бъдеще. Ние също така смятаме, че трябва да се запази максималния устойчив улов и да се извърши преход от ОДО към него и по отношение на смесения риболов. Също така трябва да се обсъди дали може изобщо да се постигне максимален устойчив удов до 2015 година. И така, темата на деня, дългосрочната амбиция, разбира се, трябва да бъде да се а, преодолее изхвърлянето на мъртва риба и връщането изобщо на риба в морето, ловена веднъж. Ние а, подкрепяме тази забрана с една гъвкава регулаторна рамка, която а, коригира поведението в риболовно отношение по един а, съобразен начин. Държавите членки трябва да могат да управляват рибарството, по, отчитайки местните конкретни обстоятелства и като цяло подкрепяме по-регионализираната опор, която предоставя рамка, за да могат държавите членки да работят на регионално ниво, да предлагат мерки, да ги осъществяват по подходящ начин и както казва нашата докладчица в Цянка, Джули в своите бележки. С нетърпение чакам по-нататъчната дискусия. Благодаря, Мартин, Келен и господин Ферера сега има думата. Благодаря, господин председател. Е, останалите вече се спряха на основните моменти в тази тема и наистина силите на това становище, силните страни. Все пак ще се спра няколко момента, които не бяха до момента опоменати. упоменати. И така, устойчивия риболов в Европейския съюз трябва да има възможност да се запазят разнопосочните характеристики на риболовния флот, тъй като има най-различни типове а, виду, а, видове а, рибни запаси, съответно начини по които се извършва риболова, който е различен и специфичен за различните места. И ако ние не, отчетим, не отчетем тази а, конкретна, специфична разлика, просто сме обречени на провал. Трябва да управляваме а, наистина на място. Трябва да са включени заинтересованите страни. Осъществяването на политиката не е само налагане на едни правила. Трябва да има някакъв вид централна координация, но а, трябва преди всичко управлението да се осъществява на място, там където е видимо какви обстоятелства са ам, конкретизирани и партньорите до момента не са включени достатъчно. И така политиките не са добре разработени, за да има а, необходимите резултати. Това трябва да бъде преустановено. В момента е твърде централизирана системата. Има различни а, източници на този проблем, но а, преди всичко проблемът е свързан с централизацията. Заради някакви технически и правни съображения. Трябва да се прехвърлят тези правомощия и възможности за управление на регионално и на местно ниво. Трябва да има политическа насока и това трябва да се направи, когато съветът разглежда следващия договор. Трябва да се повдигне този въпрос. Той е основополагащ. И така, искаме да изменим а, тази реалност но за да го направим, трябва да сме запознати с конкретната реалност. Един от проблемните аспекти на тази политика е, че не познаваме достатъчно добре реалността. Много колеги споменаха свърхкапацитета, риболовния капацитет и комисията често говори за това, но не е достатъчно. Не е достатъчно просто да кажем, има много голям корабен флот. Има много а, свръхкапацитет. Трябва да е ясно какви, къде и а, колко кораби съществуват. Трябват данни, трябват изследвания, които показват къде а, са съответните кораби, така че да са разбити данните по области, по региони, по тип кораби. Нека видим тези резултати. Според мен нямаме тези данни, нямаме тези резултати, защото просто не съществуват такива изследвания. Трябва ни конкретна характеристика за флота и трябва да чуем подробна информация за този свърхкапацитет, за който толкова много говорим. Прехвърляемите риболовни концесии. Нямаме изследвания до момента за това как прехвърляемите риболовни концесии са били осъществени в други държави. А тези, които имаме, са доста противоречиви. Има тук и там някое изследване, което казва, че те са положителни, че водят до положителни резултати, но няма сериозни изследвания. Така че трябва да сме наясно, че рискуваме много при въвеждането на хвърляеми риболовни концесии. Приложението на ПРК е възможно в някои структури, където, да речем, има страшно много а, любителски риболов, маломащабен риболов. Всъщност в такива общности може да се получи много сериозен проблем. Не може да се каже, всички държави да въвеждат системи на прехвърляеми риболовни концесии. Опитът показва, че когато се въвеждат прехвърляеми риболовни концесии, се намалява необходимостта от риболовни кораби. Но това не е задължително означава, че ще се реши проблема с свръхкапацитета. Трябва да се разгледа качеството и вида на корабите. Намаляването на броя на кораби не означава, че ще се реши проблема с свръхкапацитета. Може тези, които остават, да речем, да са много по-интензивни като ефективност и да по никакъв начин на свой ред да не решават проблема, свързан с прекомерния риболов. От друга страна няма причина да не се въведе задължително системата във всички държави членки. Има най-различни заинтересовани страни, има най-различни неправителствени организации, които предлагат решение, така че не е вярно, че няма други решения. Просто трябва да се разгледа и качеството на флотата, и също любителския, малмащабен риболов. Може би комисията не разглежда толкова положително този а, проблем. Трябва, може би, да се въведе някакъв вид а, положително стимулиране, да се а, провокира развитието на такъв вид риболов, а, на риболова, рибарството в малък мащаб, любителския риболов, така че а, да се разшири неговата роля, тъй като той има по-малко въздействие върху околната среда. също така да се а, разреши повече достъп до определени риболовни кораби, които имат по-благотворно въздействие. И също да се а, разшири, да речем, тази зона от 12 мили за да има повече, мащабен риболов. Това са все възможности, които не са отчетени в момента, а биха могли да бъдат отразени. И последната ми тема състоянието на ресурсите. В момента имаме опор, но в голяма степен разходите за тази политика падат върху държавите членки. И не смятам, че това е правилно. Не можем да твърдим, че това е изключително правомощие на Европейския съюз да управлява рибните видове и да определя общата политика, а пък след това да връчваме сметката на държавите сметки. Даните, даните за а, обработване на данните. Това е изключителен проблем. Липса на данни, много сериозна липса на данни, която, данни, които трябва да се събират от държавите членки. Така че е съвсем нормално в настоящия финансов регламент за опор който е и от преди договор и трябва да се засили а, общностното участие в събирането на дан. Проблем от доста време трябва да бъде решен, няма предложение за него. И дори не е засегнат а, от становище на господин Дейвис. И накрая приключвам с а, едно последно заявление. ОПОР има три взаимосвързани измерение, околната среда. Това е изключително важно за политиката в областта на риболова, но също економическа и социална сфера. Тези измерения няма, не им е обърнато достатъчно внимание в предложението на комисията. Защо да разглеждаме околната среда, като не разглеждаме социалните и економически аспекти? Господин Дейвис спомена някои моменти, но има и други. от миналата година се налага рибарите да навлизат в много опасни води, само за да могат да генерират достатъчно приходи, за да издържат семейството си. Те рискуват живота си и затова а, не може на такива хора да кажем, Ами, трябва да имате предвид и околната среда. Те рискуват живота си, за да подкрепят семействата си. А, не можем а, да ги третираме по този несправедлив начин. А, трябва да започнем от това да има а, едно справедливо отношение към а, рибарите. Може да има нещо хубаво на хартия, но трябва да осигурим неговото изпълнение. Благодаря. Благодаря много. Всъщност, слушахме докладчиците в Сянка. Оставих е, всички желаящи да се изкажат да го направят, е, без да гледам часовника. Но е, все пак би било добре да дадем думата на Крис Дейвис да отговори Така че ограничете се в рамките на две минути. Благодаря, господин председател. Да, съгласен съм с подхода и на комисията и на докладчика да се върви по посока на реформа. Наистина има свръхолов с изхвърляне на големи количества, има прекалено много риболовни съдове. Но искам да подчертая няколко елемента. Смятам, че доклада би могъл да бъде по-амбициозен. Изменение 63-то предвижда подобни възможности, но нека да бъда по-прецизен. Трябва да се посочат методите на улов, които да отделят специално внимание на опазване на околната среда, да не бъдат толкова агресивни. А тук са използвани прекалено общи понятия. На второ място ОПОР се опира преди всичко на политически съображения. Не се вслушваме достатъчно в научните препоръки и нека да им се отдали по-голямо, по-значимо място. Още нещо, което не беше обсъдено тук – Данъчните облегчения а, за тези, а, които упражняват такава дейност и а, прекратяват. В моята страна, например, а, много такива случаи има. И смятам, че би трябвало те да, бъд, да получат данъчни облегчения, да плащат по-малко данъци. И смятам, че трябва подобни насърчителни мерки да бъдат въведени за тази категория. Освен това, какво е нашето поведение? Въобще нищо не се спомена тук за предлагането. Защо не възприемем а, такова поведение изобщо не само в сферата на риболова? А сега се обръщам към координаторите. Тоест, като координатор се, искам да направя една бележка, свързана с времето, което предоставяте за изказване. Виждам, че давате прекалено много време на някои, които произнасят дълги речи, а защо ограничавате други? това смятам, че трябва да се обсъди на заседание на координаторите. Благодаря много. Да, наистина това, което мога да кажа е, че всички теми са важни и всеки трябва да разполага с достатъчно време да се изкаже. Така, следващите оратори, сега ще ви ги прочета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 Януш, а не Янус. Внимателно изслушах е, изказванията на всички колеги. Всеки от ораторите е, говори само за риболова в е, открито море, а не за речния риболов. А 70% от улова действително е от морето но останалите проценти са е, сладководен риболов. И това е немаловажно. Трябва да бъдат е, е, опазвани, защитавани и видовете, които са в е, сладководните басейни, в Дунава, в езерата. И историята им е хилядолетна – много дълго се говори за сьомката, но а, яли ли сте някога дунавски шаран или пастърва, други видове? А, горещо ви препоръчвам тези видове. Те имат изключителни качества, вкусови, а, не по-лоши от тези на морските видове. Крис Дейвис оттегли всички изменения свързани с този риболов. И ако това се приеме окончателно, ще кажа на колегите да не гласуват за този доклад, защото е, по този начин се въвежда дискриминационни мерки спрямо е, сладководните басейни. Това засяга тези, които съществяват улов на пастърва. Това също е свързано с е, биоразнообразието. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Погрешно е заглавието. Трябва да се нарича реформа за управление на моретата. И там ще имаме изподелени компетенции. Или поне Крис ще бъде поканен на преговорите с съвета, за да защити позицията на нашата комисия. Не ми харесват тези прехвърлими концесии много. Нормалната пазарна логика е голямото изгря... изяжда малкото. И ако стане така, малкото изчезва. Мога да кажа да при едно условие. Споменахте, че рибите трябва да правят секс. Така че, може би е различно на шведски, защото на шведски да отидеш при проститутка е буквално преведено да отидеш при треска, като рибата треска, но няма значение. Рибите сами си се възпроизвеждат, няма нужда ние да създаваме рибата. Рибите се самосъздават е, дивите риби. Затова единственото логично заключение е, че рибните квоти и концесии трябва да се дават на всеки един европейски гражданин. И а, ако иска един професионален рибар да е, риболовства, трябва да си купи такава квота от всеки един гражданин. Ето това ще бъде една управляема политика на риболова, макар че технически е сложна. Идеята за това, че рибата принадлежи на всеки един гражданин е вярна и не бива да се дават квоти на най-големите риболовни кораби. Ако искате да ползвате правото на някой друг за риболов, трябва да си го купите от него рибарите експлуатират ресурс, който е общ, не са те тези, които са сложили рибите в морето. Бях а, докладчик по тази тема и искам да добавя нещо по 50-то изменение. Не бива да създаваме скрити стимули или втори пазари за изхвърлената риба. Тоест трябва да направим така, че да не се извлича полза от това единственото, което ти се плаща е хвърлената риба, която трябва да бъде хвърлена, да бъде донесена в пристанището. И това е. По рибните ферми, да, за устойчивостта съм, устойчивостта съм съгласна, но трябва да се насочим към тревопасната риба най-вече. So that... Или нехищната риба. Това ще направи по-устойчив риболова и по този начин ще избегнем всички проблеми с прилова и така нататък. Това е една полезна инициатива. А, мисля, че има доста други предложения, които мога да приема или пък да променя, но не бива да се ограничава всичко до компетенциите на рибарите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Крис Дейвис и на докладчиците в Сянка. Наистина отлична работа е свършена. Много не сме напреднали по този въпрос и всъщност една от четири уловени риби, т.е. една четвърт от улова, се изхвърля обратно. И риболовният флот увеличава всяка година с 3% своя капацитет. Цифрите показват, че наистина е крайно време да се действа. Това, което предлага комисията е в правилна посока. Важното тук е от една страна да се подсилят правните основания и законодателството, да се прецизират формулировките, така че да знаем точно за какво става дума. А също така да се разпредели усилието справедливо. Да се определи някаква максимална квота, която да се разпредели между държавите членки. А за дребномащабни риболовци трябва да има също някаква квота. Важното е недостатъчната прозрачност в този сектор. И това води до загуби от 60 милиона. Много по-добре би било, ако този сектор е по-прозрачен. Трябва да се предвиди е, такъв механизъм за санкциониране, като ясно се посочи, е, че санкциите са пропорционални на деянието. Важно е да се чуе нашия глас. Не трябва да предоставяме това само на риболовния сектор. Благодаря. А, Лайош? Благодаря. И аз съм от държава, която няма достъп до морски басейни, така че няма да говоря дълго за морския риболов. И е, искам обаче да споделя други важни моменти, които биха усъвършенствали доклада. Първо, нещо, което липсва и то е очевидно, и това са финансите. Има само едно изречение, което говори за финанси. И е, се казва, че в много случаи тази индустрия се поддържа на изкуствено дишане посредством субсидии. Ако го сложим в по-широк контекст, ще видим защо има такъв спад на европейската мощ. Харчим много средства за нещо, което е пълна, пълно пилеене на средствата на данакоплатеца. Субсидиите могат да бъдат оправдани, ако са временни и ако финансират е, елиминирането на свръхкапацитет. Тук обаче нещата са различни. Използваме тези субсидии, за да поддържаме свръхкапацитета, което е на положител, извинете, отрицателна стъпка, а не положителна. Бях член доскоро на бюджетната комисия и зная колко средства се разходват по неща, които не водят до положителен принос. Затова предлагам да има сътрудничество между Комисията по рибарство и Комисията по бюджет. Ако някой анализира измененията, ще види, че няма как да се намалят субсидиите и как по-ефикасно да се използват средствата. Да, без а, устойчиви финанси едва ли ще можем да решим а, проблема. Vielen Dank. Jetzt möchte ich der Kommission das Wort geben für 5. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. От генерална дирекция Маре, 5 минути. Much, uh, uh, by... Благодаря. Европейската комисия е много удовлетворена от доклада на господин Дейвис. Споделяме анализа на докладчика за недостатъците на опор и приветстваме този доклад, който е в посоката на нашата идея за реформа. Съгласни сме с общата насока на това предложение. Няма да коментирам отделните изменения, но искам да коментирам част от представените подточки в доклада на господин Дейвис. Радваме се на всички инициативи за възстановяване на запасите в член 39 няма предимство, което да се дава на екологичните мерки, но само когато се направи това, можем наистина да постигнем балансираните цели, които са изразени като цели за опор в, по силата на член 39 от договора. Така че това е една предпоставка за едни балансирани цели на опор плановете за управление. Важно е да направим така, че когато а, се залагат а, основните максимални улови, улови, е взето предвид всичко. Трябва да го направим по начин, който да зачита ексклюзивната компетентност на съвета при залагане на възможностите за улов по член 53. Тоест имаме едно а, предизвикателство да имаме система, която да гарантира самодисциплина, но по начин, който а, зачита член 43.3. А още не сме го постигнали. По отношение на изхвърлянията, напълно сме съгласни. Благодаря господин Дейвис за казаното по въпроса. Председателю, важно е тук да кажем, че трябва да разпръснем известни съмнения около това предложение. Казано бе и тази сутрин, че Нашето предложение е задължително да има разтоварвания на определени видове, дори и маломерните риби, може да допринесе за един пазар за малките риби. Не е това намерението ни. Трябва да го гледаме в следния контекст. Правим това предложение, но в същото време привнасяме всички други елементи, които да доведат до свеждане до минимум на малките риби, които се улавят посредством подобряване на селективността. Работим и законодателно, и економически посредством стимули за приемането на по-селективни риболовни практики. Как ще работи това? Ще съберем мерки, които да гарантират селективността. Тя трябва да бъде такава, че уловените малки риби да бъдат много малко като брой, значително по-малко. Знаем обаче, че това не може да бъде сведено до нула, т.е. чисто практически не е възможно да не се ловат такива. Т.е. колкото и напредък да имаме по селективността, все още ще има различни малки риби, които ще се улавят и не бива да ги оставяме да изгниват. А, трябва да направим нещо по въпроса. Затова искаме разпоредби за това какво да се прави с онази риба, която се разтоварва и е нежелана. Но количеството на тази риба трябва да бъде много по-малко в сравнение с днешното положение. Това е изключително важно, господин председател. Сега по отношение на TFC. Е, много е спорно. Това и по други въпроси. Мога само да повторя думите на докладчика, където се говори, че предложението на комисията е да се даде възможност на държавите членки да изготвят националните системи за трансферимите риболовни концесии или TFC и да изразят своите тревоги за евентуално натрупване или различни проблеми тук има изключително много опит. Никога няма да кажем, че тези прехвърлими концесии ще решат проблема. Не го казваме, но решаваме част от проблема по начин, който е максимално добър. Друг нямаме. Опитът показва, че когато не се защитават дребните риболовни общности, то това се случва, защото системата не е направена така. Например, Исландия. Но там, където тези концесии или сходни концесии са направени така, че да защитават дребните или местните общности, то системите са успели да го постигнат. Също това се отнася за Нова Зеландия, в САЩ има такива примери, в Чили имаме такива примери. Така че всичко зависи от това как изготвяме системата. Не бива тези прехвърлими рибни квоти да ги третираме като нещо неизбежно. Не, всичко зависи от това как ще ги изготвим. В нашето предложение има много възможности за промени, предложени от държавите членки. Сега, по отношение на по-големите възможности за древния риболов и дори нещо, което споменахте вие тук, възможността да се създаде една система посредством разпределение на квоти в държавите членки, която да дава бонуси на унези, които следват правилата. Ние сме напълно съгласни с това, но както каза и господин Дейвис, днес това е прерогатив на а, държавите членки. Ако смятате, че трябва да има ограничения за държавите членки или някакви задължения, които в националните системи трябва да имат приоритети или системи за разпределение на риболовните права, които да са в полза или на дребните риболовци, или на устойчивите риболовни практики, то Европейската комисия ще разгледа това с готовност. Днес това е в ръцете на държавите членки прерогатив е за тях. Дали да остане в техни ръце, това е въпрос, който трябва да се реши. По отношение на аквакултурата, да, искаме една аквакултура, която да е напълно съвместима с екологичното право в Европейския съюз. И нещо за захранката. Съгласни сме с предложенията. Единственият проблем е, че глобализирания пазар за захранка е такъв, че не може лесно да се направи връзка между производството на аквакултура и производството на рибно брашно, тъй като пазарът е напълно глобализиран. Рибното брашно може да дойде от Чили, от Перу или пък може да отиде за захранка не на риба, а на пилета. Така че е много глобален пазара. И по отношение на прозрачността. Колкото по-прозрачна е системата, толкова по-добре. По някои други въпроси. Регионализацията. Трябва ли по-детайлно за законодателстваме, отколкото е записано в предложението? Е, многократно сме го казвали, че юристите не ни дават да го правим. Че значи, договорът тук не дава никакви разпоредби за регионално вземане на решения и е много така деликатен този въпрос. Трудно може да се законодателства, затова не сме го направили. Отвъд и над тези правни трудности, мисля, че има един друг важен въпрос, който е следният. Би ли било добра идея да го направим? Има регионализирано вземане на решение и за нас то трябва да се развива. Нямаме идеално решение. Трябва да измислим различни модуси за вземане на такива решения в общия правен контекст и в движението си напред. А, би било грешка да влезем в огромни подробности, защото може би няма да е, може да се е, пригоди всичко към конкретните обстоятелства. За нас това е един процес, в който ние се учим и практиката ще ни покаже как да го направим. Сега, по отношение на инвестиции в крайбрежните райони, да, когато има възможност да се обсъди това предложение за рибното стопанство, ще видите, че сме предложили едно голямо увеличение на фондовете които са за скрапиране на корабите и за временно спиране на риболова. Тези пари няма да отиват за скрапиране, а ще отидат за ОВ-4, т.е. за развитието на крайбрежните райони. Основната насока за фонда за риболовна политика е да се вземат парите от скрапирането и тези пари да отиват за развитието на крайбрежните райони. Условията на труд. Да, процента на чуждестранните работници. Не е актуализирана информацията ни, но макар че варира при различните сегменти, поне 10%, минимум 10% от моряците на тези кораби не са граждани на ЕС. В много случаи процентът е много по-висок. Не са актуализирани денните, пак казвам. Последните години има тенденция процентът да е по-висок. Условията на труд, пак казвам. Да, добрите новини са, че съвсем скоро а, конвенцията на МОД за условията на труда ще бъде подписана от всички държави членки, защото това е прерогатив на държавите членки и ние сме убедени, че подписването на тази конвенция ще има положителни резултати в подобряването на условията на труд. Чуха се също така коментари за данните. Имаме нужда от повече данни за по-добри политики. Напълно съм съгласен с вас. Съвсем малко информация ще подам не е вярно, че това е общата политика, но данните трябва да се плащат от държавите членки. Бюджетът на Европейския съюз и днес допринася за финансиране на 50% от тези разходи. И в контекста на фонда за морската политика и риболова, ние ще продължим да финансираме и да увеличаваме дела на а, това финансиране, което може би ще достигне до 65%. Опитах се да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря много за вашите отговори. Давам думата на докладчика Крис Дейвис. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря за разискването. Ще се опитам накратко да обобщя. През последните няколко месеца участвах в много заседания с представители на комисията, където те отново и отново са критикувани и опругавани, така че силно предполагам, че настоящото разискване е една промяна, която те биха приветствали да бъдат похвалени, а не отново и отново критикуване. Трябва и госпожа Родест да а, споменем тук, тъй като тя е докладчика във водещата комисия. В голяма степен тя е на, същата, на същите вълни, а, като изразеното от колегите днес. Нека да се спра на няколко момента. Аз не знаех, че проявявам дискриминация спрямо речните рибни видове. Много съжалявам. Ако действително е така, нека да направим нещо по въпроса. Споменахте финансирането. Да, финансите са изключително важни, но има отделен финансов регламент и затова аз не се спирам на това. Подозирам, че докладчика няма да предложи нещо, което вие ще превесвате, но все пак можем да направим усилия да работим заедно. няколко други момента. Лита Макеван говори за а, изхвърлянето. Тя попита каква е альтернативата. Да, точно така. И аз съм се опитам да кажа, че а, забраната на а, изхвърлянето създава динамика, води до положително а, положително развитие. Да речем в Норвегия, когато заведе тази забрана, казаха ми няма такива, такова оборудване, не може да се разграничава между различните видове, но когато се въведе забраната, изведнъж се появи това оборудване. Споменахте, че системата в Нидерландия не води до намаляване на свръхкапацитета. Това обаче не е достатъчно добър пример а, мисля, че имаме просто лоша система в този случай. И в Обединеното кралство имаме такава, такъв пример. Беше попитан дали може да се постигнат максималните устойчиви улови до 2015 година. Би могло, ако наистина става въпрос за по-разширена система на създаването на този устойчив, това устойчиво ниво, да, би могло. Но ако не се отчитат тези допълнителни обстоятелства, не, няма да е възможно дори и след 2015. Така че конкретиките са по-важни тук. Попитахте ме какво е моето определение за максимален устойчив а, улов. Това, което аз имам предвид, а, е да се въведат такива нива, че да възстановят количеството на, със, на запасите от преди 50 години, така че да можеш да влезнеш е, с лодката в морето и да има предостатъчно риба. Основните ми а, така, различия са с казаното най-вече на господин Ферейра. Господин Ферера, вие споменахте, че рибарите се опитват да а, ловят риба, като действително рискуват живота си. Но това е точно пример на прекомерен лов. А, защото а, те са принудени да го правят, защото вече няма лесните за улов риби. Те трябва да а, рискуват. Смятам, че запазването на запасите е правомощия на държавите членки, макар а, в новия регламент да има идея да се подпомогнат. Но не можем от една страна да казваме трябва повече регионализация и от друга страна да казваме искаме повече мерки от страна на комисията, за да се подкрепят маломащабните риболовни дейности. Това е задача на държавите членки, не трябва да се обвиняваме Брюксел за това много казват, можем да продължим да субсидираме а, е, рибарски дейности, които не са економически изгодни. Това отново допринася до прекомерния, за прекомерния а, е, риболов. Кристофър Фелнер накрая каза съвсем правилно, че решенията се взимат от твърде малко хора в този парламент. Същото се отнася а, е, и за държавите. Те а, за всъщност точно ниско ниво администратори се оказват в позиция да вземат тези а, решения и имат много а, краткосрочна визия и взимат по този начин неустойчиви решения. И така, много а, малко държави членки са мотивирани и ще защитават своите интереси, затова те се появяват на правилното място, в правилното а, място, а мнозинството казват, ами да, важна е опор, но не ни е най-важната тема, но трябва да сме на място, когато се взимат тези решения. Благодаря много, Крис Дейвис. Да, наистина беше крайно необходима тази дискусия. 9 март е крайния срок за внасяне на измененията. На 12 април ще гласуваме в комисия доклада, а на 10 юли в пленарна зала т.е. през септември, втората сесия на септември в пленарна зала. На 25 април в комисията. Да, това е изключително важен доклад и доказващ модулирането на политиките в рамките на Лисабонския договор. И за първи път парламента има възможност да даде по-голяма гласност и по-голяма прозрачност на тази тематика. Затова огромна е отговорността и на докладчика, и на докладчиците сянка, но те са на висота. Сега, преди да преминем към следващата точка от нашия дневен ред, нека да приветствам група от финландски посетители тук. Мисля, че са на последния ред. Добре дошли в нашата комисия по околна среда. И така, сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Става дума за общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. И господин Ферера, докладчик по становището. 30 минути а, е, трябва да ни отнеме тази дискусия, не повече, защото в 11.30 трябва да приключим с тази точка, но нека да дам първо думата на докладчика господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, но все пак е, идеята за това становище се дължи на това, че организацията и функционирането на общите пазари в риболова има косвени и преки въздействия върху състоянието на рибните запаси и водните екосистеми. Има отношение и по безопасността на храните и други теми. Опитал съм се да засегна два вида въпроси от една страна екологичните, другите свързани с безопасността и общественото здраве. Екологичният аспект, свързан с риболова, не може да се разграничи, разграничи от економическата и социална а, част. Те са много а, взаимосвързани. Трябва да разгледаме и редица социални и економически мерки в този смисъл. Това е прегледът. Това е смисъл на съществуването на това а, становище. Много от а, членовете говориха за а, любителския риболов, древномащабния риболов и подобни. момента тези сектори на флота не са включени в общата организация на, на пазара в областта на риболова, особено в някои държави членки, те са буквално изключени. А този сектор, както казах и предишния път, когато се изказах, наистина трябва да участва в нашите обсъждания за това как да се постигне повече устойчивост, как може да се а, да има риболов на видове, който да е по-устойчив, който да е с оглед на околната среда. Не съм съгласен с господин Дейвис, който каза, че това е нещо като положително стимулиране, което могат да направят единствено държавите членки. Има и доста, което ние можем да свършим. Държавите членки понякога имат собствените си нормативни рамки и е трудно да стимулират по този начин древномащабния риболов. Това е а, един естествен уклон към по-мащабния риболов, който се получава. Общата организация на пазара от наша гледна точка трябва да допринася за по-добрите резултати на риболова и подобряване на качеството на рибните и аквакултурни продукти, също така да има повече добавена стоеност. Това е изключително важно, когато разглеждаме устойчивостта на улова. Трябва също така да разгледаме въпроса, свързан с това самите запаси да имат възможност да се възобновяват това не е задължително означава да отхвърлим всички варианти за законодателство, което вече имаме. Ние на нашото ниво трябва да бъдем изключително амбициозни и да използваме този инструмент за регулация на пазара, така че да отговорим на това, кое, от което има нужда а, сектора. Една, един адекватен отговор за необходимото в този сектор. Трябва да разгледаме и други аспекти, съответното предоставяне на информация на потребителите и така нататък. Не искам да продължавам твърде дълго и не искам да разглеждам всички изменения едно по едно. И това ще приключи до тук. Кристофър Фелнер и Марио Предо следват като оратори. Благодаря, господин председател. Аз имам много повече какво да кажа по този доклад, отколкото предишните два. Затова ще се опитам да се огранича и ще изразя общото ми гледище на този етап. Предложението за нова организация на пазара е темата на нашия докладчик. Струва ми се, че тук става въпрос за много малко пазар, реално в тази обща организация на пазара. Става въпрос предимно за а, субсидии, финансирания и според мен не трябва да наливаме повече в същата посока и да казваме, че трябва да се разпределят още повече средства за сектор, който а, има нужда от повече и повече, а пък а, говорим за свръхкапацитет в него трябва да ограничим разходите, което не означава, че не трябва да има средства за разнообразяване и промени. Но, да речем, не съм сигурен, че е необходимо да се а, финансират допълнителни а, възможности за съхранение и така нататък. А, може би има достатъчно в голяма степен проблемите са свързани с това, че има твърде много субсидии за този сектор. В, бъдеще, е, в миналото е имало. И ми се струва и изключително важно да а, е, действаме с оглед на това. Защото докладчика казва, че трябва да има още повече средства за разпределение в тази посока, а пък аз не съм съгласен. Това е което имам да кажа. Заповядайте. Господин Пирило има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на колегата Ферейра за доклада, който е изготвил. Той дава наистина много важни моменти, по които можем да помислим. Най-вече той обръща внимание на дребните риболовни усилия в крайбрежните райони, защото, както знаете, там нещата обикновено не стоят добре. Дребният риболов играе важна роля в много държави членки заради броя на наетите лица в нея и защото в някои региони това е основния сектор, който дава работни места. Регламента, с който се занимаваме, трябва да бъде анализиран в синергия с целият пакет предложения за реформата на ОПОР. Както знаете, искаме по-устойчив риболов, опазване на околната среда, на екосистемата, както и на морските екосистеми. И точно по този ъгъл искам да разгледам ролята на производителите и организациите на производителите, защото те могат да стабилизират пазарите, могат да подобрят добива, но не само за това, а и защото могат да дадат и голям принос за управлението на изхвърлянията, както и за събиране на необходимите данни, за да се установи максималния устойчив добив. Макар, че това последното малко трудно може да бъде постигнато. Организациите на производителите могат по-добре да следят добива, изтощаването и при, на определени а, запаси, както и дребната риба, която не бива да бъде пускана на пазара. Трябва да има по-голяма конкурентно способност на фирмите за управление на квотите, както и регионализация, а това е записано в регламента. Колегата Ферейра предлага въвеждането на минимални условия за финансова компенсация за покриване на разходите за разтоварванията на нежелания улов. Европейската комисия също има едно предложение, където се говори за безплатно раздаване на тези разтоварени риби. И двете предложения, и това на комисията на господин Ферейра, заслужават нашето внимание и може да се предложи една съвместна мярка между тези две решения, които се предлагат. В който и да е от двата случая, компенсационните мерки трябва да бъдат предвидени в Европейския фонд за морски въпроси и околна среда. Потребителят е много важен и е много важно на етикета, който чете потребителя, всичко да бъде описано, макар че това знам, че е сложен въпрос. Трябва да има максимално ясни етикети, за да може потребителя да има ясен избор, но въпросът, пак казваме, сложен защото това кога е уловен а, определен вид не е задължително показва колко е свеж той, защото може да е минало доста време до неговото разтоварване или след това неговото придвижване. Тоест датата на улов не е основното, което трябва да знаем, за да бъде свежа рибата. Малко съм изненадан от факта, че този регламент, който би трябвало да даде основата за минималните условия за международния улов на риба, е, е такъв. Разбирам, че Европейската комисия не се е занимава точно с това в своя регламент, но ми се иска и правилото по происход да бъде записано ясно там, защото има много трети страни, въвеждат се от там, извинете, внасят се от там риби, има международна флота, без зачитане на правилата, които ние налагаме. Ако не се запишат тези правила за происход, то тогава ще има нелоялна конкуренция. Трябва да се мисли за един етикет, който да показва, а, кой работи по правилата и кой не. Особено когато се внася риба в Европейския съюз и накрая. Нещо по-общо. Съгласна съм с онези, които твърдят, че характеристиките на Средиземноморието и на Черно море са съвсем различни и затова трябва да бъдат третирани, третирани по различен начин. Това е първото, което искам да кажа. С удоволствие ще изслушам другите колеги. Благодаря много, Марио. Сега от групата на зелените и после консерватори реформатори. И аз ще се опитам да бъда кратък, защото много обсъждахме по предишните теми, но това е изключително важен документ, свързан с общата организация на пазарите. В предложението на комисията много ясно се казва, че целта на тази обща организация е да се постигнат общите цели на а, опор. И това е изключително важно, трябва да го имам предвид непрекъснато, защото иначе ще започнем да говорим за рибарите, а не за рибните видове само. И така, изключително важно е да гледаме в посока на общите цели на това и другите предложения. И така, дава се правомощие на организациите на производителите. Мисля, че трябва критично да се проявим от страна на парламента в това отношение и това е отразено в доклада, становището на докладчика и аз съм съгласен с това, защото в продължението се казва, че най-добре справящите се трябва да бъдат подкрепени, а тези, които не се справят, трябва да бъдат наказвани. И това ясно заявление не е правилно. Например, търговските са разпоредби свързани с нежелания улов, може да създадат възможност за заобикаляне на правилата и а, ние смятаме, че наистина трябва да бъде изключена тази възможност а, и правилно направил а, в този смисъл докладчика. В предложението на комисията са разгледани областите а, спрямо а, определените региони за риболов и това е информацията, която трябва да фигурира на етикета според предложението на комисията, но това е твърде обща информация. Според нас трябва малко по-ясна географска информация, откъде точно идва дадена риба или рибен продукт и това бихме предложили. И накрая един въпросник към докладчика, а именно защо в изменение 11 той иска да се заличи възможността за а, раз даряване на вече а, разтоварен продукт. Това е. Имам предложение за заличаване страна на докладчика и се чуди защо. Ана Роспа има думата като нашия последен оратор. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Много съм доволна, че разглеждате темите свързани с устойчивостта и, а, и в областта на аквакултурите. Радвам се, че това е отчетено, защото по този начин се намалява натиска върху а, крайбрежния лов. Наистина трябва да се направи всичко възможност да няма прекомерен улов. Все пак обаче по отношение на финансирането с мен има много сериозен проблем, тъй като продуктите, рибните продукти, аквакултурните продукти трябва също да са обект на принципите на свободния пазар. Съгласна съм с господин Фелнер, че трябва да разгледаме тази тема и да се опитаме да предложим изменения в тази посока. Мисля, че ще бъде много трудно да се намери подкрепа за повече финансова подкрепа. Благодаря. Рана Роспах, давам думата на комисията да отговори на казаното. Господин Ампан е тук, като представител от комисията. Благодаря, господин председател. Нека да припомня две-три неща, за да дам по-ясна светлина по повдигнатите въпроси. Да, това е съставна част на реформата на опор, така че напълно се вписва с предишната тема – а след малко ще се разглеждат и финансовите аспекти. Така че това е елемент от цялата мозайка. И а, опор има два стълба, така да се каже. Първо, добре да се организира е, сектора на риболова и аквакултурите и на второ място, по-добре да се осигури базата за търговските аспекти. По първата част, общата организация, възможност се дава а, така, че а, тя да се осъществи с оглед на устойчивия характер на риболова. А, защото тези, които пряко участват, а, прилагат на практика политиката, която ще бъде е, определена от е, съвета. Какво се предлага тук е, в реформата? На първо място да се ревизират основните насоки, мисиите на организациите на производители, които доскоро управляваха интервенциите на пазара. А сега се предлага тези организации на производители да участват активно при това за развитието на устойчивия редолов. За тази цел комисията предлага, за да бъде постигната тази цел, средства и не само финансови да бъдат осигурени един инструментариум за организациите на производители, така че да бъдат осъществени тези цели. Другият елемент, който има иновационен характер, в този инструментариум да се създаде една нова система, според която организациите на производители да могат да планират дейността си в сферата и на риболова и на аквакултурата, така че да могат и да реализират своята продукция. В крайна сметка, господин председател, рибарите ще могат да ловят риба, а тези, които осъществяват аквакултура, ще могат да го правят. И тяхната дейност ще бъде добре организирана. Така, след тези уводни думи, ще се постарая да отговоря на зададените въпроси. Що се отнася а, до дребномащабния риболов, искам да ви кажа, че предложението напълно съвпада с тази цел, защитата на този вид риболов, организацията на производители и организацията за колективно управление а, е не само ефективно, но и информацията за потребителите включва едно въвеждането на един нов елемент, датата на улова. Нека да се спра две секунди върху този нов елемент в информацията за потребителите. Целта на това нововъведение, господин председател, е да могат да се диференцират тези продукти, които са ловени преди 3 дни и тези, които са ловени преди 3 седмици. И а, не а, означава обаче това, че качеството е отлично на рибата ловена преди 3 дни задължително. Може би а, е накърнена целостта на рибата или има някакъв друг дефект. Така че този елемент всъщност стимулира именно тези дребни, дребномащабния риболов в крайбрежните води. И това също има отношение и с вносния, вносът на риба. Освен това се споменава, че не трябва да се инвестират нови средства в този отрасъл. Има два финансови инструмента, т.е. един финансов инструмент, но с две насоки. Първо, на интервенциите. Тук физинг се предлага от комисията – Тоест, не само няма да се отделят средства за унищожаване на риба, нещо, което се практикува от 40 години, а, тези помощи, които са свързани с складирането, ще дадат възможност не само, че няма да се унищожава тази риба, а да има и добавена стойност тук. 45 милиона евро за 5 години защо 5 милиона евро? Защо 5 години, вероятно иска да каже оратора? Това е периода, през който комисията трябва да оцени плановете, т.е. дългосрочните планове за управление да дадат своите резултати. друг проблем свързан с информацията, посочването на района, където е извършено улова, Днес потребителя не е достатъчно информиран от това, което се записа, е записано на етикета северо-источната част на Атлантическия океан, ако не е примерно посочена зона 12, комисията предлага в бъдеще да могат да се посочат съответните зони и подразделенията. Тоест, в бъдеще може да се посочи, е, че е, в Ирландско море, Северно море и така нататък, това да бъде в Бискайския залив, примерно, това може да бъде посочено е, на етикета, а не някакъв код, който не винаги е ясен за потребителя. Не искам да кажа, че това, което предлага комисията по отношение на организацията на производителите, така както колегата посочи по предишната точка, да се въведат технически мерки, това се предлага, които да намалят улова на млади екземпляри. Това е първият аспект, но искаме да бъдем последователни, последователни за да по пътя на премахване на изхвърлянето да се осигури а, а, реализацията на, тази, на този улов. А, това, което наричаме свръхулов. Тоест, организациите на производители нямат за задача да насърчават улова на млади екземпляри или на подобни продукти. По отношение на предоставянето на продукция на благотворителните дружества трябва известно уточнение, защото тези организации нямат навсякъде е едно и също определение. Може би трябва да се прецизира какво се разбира тук пред, под а, а, дистрибуция. По отношение на а, свежестта на продукцията, мисля, че отговорих. А, транснационалния характер, да, това е едно от предложенията на комисията. Този е, е, транснационален характер вероятно е най-добрият начин да се е, обсъждат проблемите. Имали сме в миналото примери, искания, е, които обаче не са били увенчани с успех, защото тази транснационална динамика не се включваше. А всъщност всички знаем, че рибата не спазва границите. А, така че комисията иска да се развива тази форма не само сред организациите на производители, а изобщо. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на комисията. Докладчикът иска ли отново да вземе думата? Имате, господин Ферейра. Съвсем накратко, господин председателю. Кратко ще говоря и в Рибната комисия. Благодаря на всички за идеите. Ще ги взема предвид, след като ги обмисля. На заседанието на докладчиците в Сянка заявих, че до крайния срок за изменения всеки един може да дойде при мен, да говори с мен, да обсъдим своя е, предложение. Винаги е, ще ги посрещна с добре дошли. Съвсем накратко по въпросите, които бяха повзигнати. Розбах и колегата от НП, и двамата споменаха секунда само да намеря че това предложение е свързано с а, пилене на обществени пари. Някакси така го четат те. Има безпокойство по този въпрос. Идеята е да се подобрят а, приходите на рибарите. Ако погледнем приходите по надлежния начин, а това не се прави сега, то те ще имат е, по-малко проблеми, ако получават добро заплащане, справедливо заплащане за работата си и няма така да експлуатират е, рибните запаси. Но има всякакви видове предложения за това как да го постигнем. Всички искаме по-добър добив, по-добро плащане за рибарите, но има различни пътища за постигане на това. Не е задължително да се пилеят е, обществени средства. Казваме всъщност, че трябва да има по-справедливо разпределение на принадената стойност, която идва по веригата. А, в момента има а, небалансирано разпределение на тази добавена стойност по веригата и приходите, големите приходи отиват при посредниците. Съвсем малко отива у самите рибари, у производителите. Така че ако се опитаме да рекалибрираме системата, кой какво ще получава, то тогава ще постигнем целта, която искаме. И това няма да пилеем публични средства. Надявам се да не забравите това. Има, разбира се, екологични проблеми, особено от екологична и социална гледна точка. Плащането на пазара като че ли не успява да балансира, т.е. да компенсира разходите и затова даваме субсидии. Задачата ни е амбициозна. Искаме да имаме добър екологичен резултат и нещата да се направят по максимално лесен начин. Субсидиите са един от подходите, но има и други подходи. Може би не искаме някакви фондове да привличаме, но предполагам, че при обща организация на пазара ще се намерят начини за финансиране а, на постигането на тази цел. Ако говорим за а, минимална компенсация за разходите при разтоварване и складиране на нежелан улов особено, това трябва да бъде направено по някакъв начин. А, защото ако искаме да правим това, което казваме, че искаме да направим с нежелания улов, а, трябва да намерим решение. Необходими са резултати, необходими са механизми, които да ни дават възможност да постигаме това, което искаме. Пишем го на хартия, значи от хартията трябва да излезе всичко това и да стане факт. И аз се опитам да предложа някакви решения. Porque o eliminar da oportunidade de distribuir gratuitamente com fins eh, filantrópicos os produtos da pesca não foi intenção eliminar essa освен това, имаше идеята за безплатно а, разпределение на благотворителни организации. Когато не е написано, това не означава, че това не е един от вариантите. Напротив. Асоциациите на производители бяха притеснени, че може да стане задължително да се дават за благотворителност тези ловени риби. Не, ние казваме, че това е един от вариантите. Може някакви нежелани видове улов, да не могат да бъдат разпределени е, за благотворителност. Така че пак казвам, това е една от възможностите. Всяка една намеса трябва да бъде целенасочена, не трябва да бъде скъпа, трябва е, да бъде ясно разбираема и да носи заряда на нашите желания. Защото ако направим това, което трябва, ще има много е, допълнителни външни резултати. Сега, например, хората не получават достатъчно средства за външните фактори. Така че най-доброто трябва да бъде постигнато. Благодаря, с това приключваме дебата. Благодаря, господин Ферейра. Ще гласуваме на 25 април, 9 март, крайен срок за изменения и водещата комисия, комисията по риболов, ще гласува на 30 май. От 2 до 5 юли това ще се гласува в пленарна зала. Много важна е темата, особено за тези колеги, които имат избиратели от рибни зони, риболовни зони, това е начин на живот при тях, не е само един бизнес. И за това е необходима една добра, разумна рамка, за да се вземе всичко това а, предвид. И това е част от а, намеренията на риболовния пакет. Имаме голяма отговорност и трябва да вземем необходимите политически решения. Следващата точка от дневния ред е седма изменение на регламент 1185 от 2003 за отстраняването на перките на кулите на борда на риболовните кораби. Е, докладчик е господин Дзанони и той има думата. Благодаря ви, господин председателю. Говорихме за различни риболовни проблеми в Европейския съюз. Нека сега се занимаем и с един конкретен проблем, проблема с акулите. От 2003 година Европейския съюз прие един регламент, с който забрани практиката на отстраняване на перките на акулите на борда на рибарските кораби, като се изхвърлят телата им в морето. Този регламент предвижда и дерогации, които дават възможност за специални разрешителни, които дават възможност да се отстраняват тези перки на борда на корабите. По-специално тези специални разрешително са изключения. Обаче станаха правило, особено за две държави членки Испания и Португалия. Дори Кипър сега поиска такова разрешително. Тази система за дерогации всъщност се оказва много сложна и не може да бъде контролирана, защото има един лимит от 5% на съотношение между глото на перките е, и е, всичко това е свързано с е, невъзможност за извършване на ефикасни проверки. Няма как да се контролира това, защото всичко това зависи и от това дали трупа е изкормен, дали главата е махната, дали са махнати е, горния слой на люспите и така нататък. Та. Да би трябвало да бъде въведено едно задължение за разтоварване на акулите с естествено прикрепени перки. Това са научни е, становища, които са дадени. Европейския съюз също пред ФАО е приел такива задължения. И затова Европейската комисия през 2009 година представи един план за действие за опазване на акулите което доведе до това предложение. Това предложение предвижда елиминиране на дерогациите, т.е. премахване на специалните разрешителни. Това също така за улесняване на риболовците се дава възможност от части да се отрежат перките, така че те да бъдат сгънати към тялото за да може по-лесно да бъдат складирани и поставени една до друга. Тези, този подклас е лазмобранки, включват акулийскатове и подкрепят една, едно интензивен риболов, но биологичните им характеристики са такива, че имат много слаб капацитет за възстановяване и за размножаване. Например, акулата Мако достига полова зрялост, 7-9 годишна възраст при мъжките екземпляри и 19-21 годишна възраст при женските. Преди някой направи така, с чувство за хумор каза нещо за секса между рибите, но трябва да ви кажа наистина, че те никога нямат да могат да постигнат полова зрялост, ако ги ловим преди това на всеки 3 години се възпроизвеждат, като от бременността от 15 до 18 е, месеца, т.е. броя на младите екземпляри е съвсем нисък. Сега, що се отнася до видовете в Испания, имаме 50%, извинете, 80% от е, синята акула в Испания, и 10% мако. акула мако. Говори се за 68% от синя акула и 50% от мако. Е, Международният съюз за опазване на природата класифицира акулата мако за уязвим вид, а синята акула почти застрашен вид и дори в Средиземно море като застрашен вид. Така, Изправени пред намаляването на запасите от тези видове, много държави автономно решават да обявят забрана пред премахването на перките, които да бъдат отделени от трупа на акулата, като например САЩ, Тайван, Германия, Обединеното кралство и така допринесаха до премахването на всички такива случаи на отстраняване на перките на акулите и схвърлянето на труповете им в морето. Европа заема второ място на световно равнище по броя на улова. През 2009 година вече се говори за 111 000 тона, а, които са разтоварени. Износа. Износът е насочен най-вече към Китай и Хонг-Конг Много рентабилно това за сектора, много доходоносно, защото перките се използват в тези държави за супа, която се продава наистина на много високи цени. И това е един стимул за такъв тип риболов. Що се отнася до предложението на комисията, това е, е една, едно много добре предложение. Само някои изменения съм въвел, за да изясним а, текста или да подсилим пълната забрана без дерогации на отстраняването на перките на кулите в корабите. Също така смятам, че трябва да се запише, че инспекциите трябва да бъдат правени не само на самите кораби под флага на държавите членки, но и всички други риболовни кораби, които разтоварват на пристанища на ЕС, например в Галиция или Лас Палмас или в град Виго, където идват кораби с японски флаг. няма научни данни. Огромен недостиг на научни данни. Затова не може да наблюдаваме само количествата, т.е. теглото на улова, улова, но трябва да видим какви видове а, са те, колко тона и зоните. Това ще ни даде възможност да съставим бази данни, които ще бъдат много полезни и за нашата политика в рибното стопонство, за опазване и управление на устойчиви видове. Освен това, контрола и санкциите, които ще се прилагат. Те са изключително важно, защото много често в тези зали ние е, подобряваме определени норми, но някакси не се интересуваме как се прилагат те. Европейския съюз а, няма такива независими инспектори, за това разчитаме на инспекторите на отделните държави членки. И нека да погледнем случая на Крис Тейвис, където имаме 60 милиона а, лири, които са придобрити от незаконен риболов. И това е само върха на айсберга. Така че трябва да внимаваме и да видим как най-общо да решим тази проблематика с нарушаване на правилата и с налагането на санкциите. Исках също да включа и една дефиниция на факта, че тези перки трябва да бъдат естествено прикачени към трупа, защото като че ли се подразбираше в текста, аз искам да бъде изяснено. И също така значимостта на политическия консенсус. Много е важно да има такъв около забраната на тази дерогация. 2010 година бе одобрена една декларация, писмена декларация, която предвижда елиминирането или премахването на осраняването на перките на кулите на борда на корабите. Това е много важно предложение, то трябва да бъде подкрепено. И една стъпка към опазване на тези перки, защото на борда на тези кораби няма да се устраняват перки. И е много важно да има контроли, които да гарантират това. Това с ще помогне и на нашата риболовна флота, ще помогне и на акулите, както и на рибарите, защото ще се опазят запасите от тази риба. Благодаря. Благодаря, благодаря господин Цанони. Имам едно предложение. Ще дам думата на докладчика в сянка за минута и половина, а другите ще имат една минута само, иначе няма да ни стигне времето. Защото имаме още точки а, от дневния ред с участието на комисията. Октавия Сабуда има думата. Am fost coautor al declarației scrise din 2010 privind îndepărtarea благодаря много. Аз а, бях автор на декларацията от 2010 година, която цитирахте за общата забрана на а, премахването на перките така, на коли. Така че съм много доволна от това предложение на комисията. То а, търси да а, се опитва да закрие тези вратички, които останаха след декларациите, след приемането на регламента срещу отрязването на перки на коли. Това е изключително важно за биоразнообразието, за водните екосистеми. Ако а, колите трябва да бъдат защитавани посредством европейското законодателство. Аз съм доволна, че има такава, такова предложение в момента, подкрепям го. И също така предлагам да гласуваме срещу измененията, които отслабват това предложение. Смятам, че правилата трябва да бъдат затегнати и единствено по този начин ще можем да допринесем за а, съхраняването на морската среда а, и посредством този регламент а, също така ще допринесем за устойчивия риболов. Подкрепям предложението и още веднъж казвам, че бях съавтор на декларацията, която подписахме, която а, подчерта съществуването на този а, проблем през 2010, че има вратички в законодателството, които се експлуатират по изключително непродуктивен начин в момента. И съм много доволна, че имаме този доклад и се надявам, че по време на гласуването ще има още по-силно предложение. Благодаря. Сега за зелените. Госпожа Белие. Благодаря, господин председател. Две минути и половина ще гледам да ги спазя. Напълно подкрепям казаното от колегата Занони. Поздравявам го. Но искам да привлека вниманието ви и върху тази ужасна практика, шокираща, която е, обхваща един е, вид акулата, която няма толкова любители и е, всъщност тази практика да се изрязват перките и то на европейски кораби напълно, според мен, се доближава до това, което се случва в Камерун с трафика на бивни, слонова кост. И въпреки забраната на тази практика, има дерогации, които дават възможност днес да сме свидетели на 15% от износа от Азия е именно в резултат на риболова. И днес по броя на уловени е, е, кули на второ място в света. Тази практика трябва да бъде прекратена възможно най-бързо. През 2010 година парламента има подобно становище от името на еколозите в Европа. Е, всъщност ние сме против тези изменения, които са внесени в доклада и призоваваме комисията да се забранят тотално тези практики да се засили контрола, така че волята на Европейския парламент за слагане край на тази практика да може да стане действителен факт. Така че тази касапница да бъде прекратена. Наистина това е толкова шокиращо, колкото и ситуацията в Камерун с слоновете. Благодаря много. Мартин. Благодаря много. Още веднъж се извинявам, че Джулина е тук и ще говоря от нейно име. Благодаря на докладчика за предложенията. Много беше интересно като четиво, написаното в доклада. Явно докладчика напълно подкрепя комисията в нейното предложение за премахване на дерогациите. В регламента отнасящ се до премахването на перки на кули. Много хора вече казаха, това е една неразумна, неподходяща практика, която вреди на устойчивостта. И аз съм доволен да кажа, че моята държава вече е въвела пълна забрана. Това обаче няма да спре държавите членки да разтоварват кули и а, с а, казаното в изменение 5, 6 и 10 с естествено прекрепени перки. Ние смятаме, че трябва да има правила, които са по-кратки, по-директни за, за приложение. Добре, Съединените щати, Австралия, Австралия и в края на миналата година Тайван е въведена забрана, така че тази пълна забрана в Европейския съюз няма да доведе до по-малко конкурентно предимство. Така, съотношението между а, перките и цялостното тегло на кулата, 5%. Те са много трудни за измерване и още по-трудни за мониторинг и приложение. Вече два пъти по-отклоняващо се е това ам, съотношение от приложимото спрямо друго правила и ам, смятаме, че може би ще се премине към 5% съотношение между перките и обработ... обработения труп на акула. Това също ще има много сериозен. Ще се доведе до сериозен административен а, товар за приложението и за мониторинга. Ще се изисква допълнителни а, уреди и оборудване за замразяване на борда, обработване на борда. Оценката на въздействието, проведено, проведено от комисията, показва, че има възможност да се а, срязват частично перките и да се пригъват към трупа. Благодаря на господин Анер. Имам двама още желаещи да се изкажат. Крис Дейвис и последния колега. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих този а, доклад а, и декларацията, която подготвихме преди две години. Радвам се а, на предложенията на колегата. Радвам се, че това най-накрая се осъществява. И така. Трябва на борда да се пренасят и да се разтоварват цели, целите акули и а, перките, но могат да се разтоварват перките и самите а, животински трупове на различни пристанища. Това е състоянието в момента, това е дерогацията, която се ползва. Но а, в резултат от а, свръх а, риболова, а, синята акула и други акули са наистина застрашени. Много обаче казват, че това не е вярно, няма данни, много трудно да се докаже едното или другото, няма риск, казват някои, за тези запаси. Аз честно казано се съмнявам и в двете становища. Нека си припомним към, към какво призоваваме тук. Трудно е да се а, отдели перката от акулата, след като вече е дълбоко замразена. Единственото, което искаме е вместо да се отреже и да се съхранява отделно, искаме да се среже частично и да се загъне. Това е единственото, което иска това предложение. Със сигурност съм, че можем да го подкрепим. Благодаря на Крис Дейвис. Следва Карл Лютер. Минута и половина. Заповядайте. Това предложение разширява а, обаче определението на кораб под европейски а, флаг. Подкрепям Крис, доста е ясно и просто това, което трябва да се направи. Аз също имам проблем а, с това да се убива едно много бавно растящо животно, риба, която има много бавен процес на размножаване и да се измерват останалата част от трупа, които не се считат за полезен продукт от много. Но искам да питам комисията, ако направим това, което се предлага в момента, а именно да се среже частично, да се и да се загъне. Има ли е, някой а, юрист в комисията, който да е намерил каквато и да било вратичка в това правило? Ако да, нека го поправим сега. Благодаря, Каршлютер. Много конкретен въпрос към комисията. Комисията има думата за 3 минути и от Диджи Маре имаме представител при нас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам само 3 минути, за това ще се опитам максимално бързо да говоря. Имах много какво да кажа, но се радвам, че вече изказалите се покриха в голяма степен това, което имах да кажа. На първо място е едно много ясно разграничение между а, премахването на перки на кули и обработка на, а, по принцип. Премахването е означава това, което на английски наричаме фининг, означава премахване на перките и изхвърляне на останата част от кулата. Но при обработка, каквато тук се приема, става въпрос за чисто и просто обработка. И така дава се възможност да има изключение, което позволява на корабите да отрежат перките, като запазват самия труп. И вече подчертах, че така, практиката фининг вече е забранена. Има пълна забрана за тази практика, просто имаше една вратичка, по която ставаше възможно да се практикува а, изхвърлянето на м, трупа, без да бъде декларирано това. И тази това изменение предлагаме, за да може да регистрираме всеки възможен акт, свързан с изхвърляне на трупове на коли. И така, в отговор на последния въпрос, ако виждаме врадичка, ако дали някой юрист в комисията намерил врадичка в настоящото предложение, аз не съм юрист, аз съм морски биолог и аз не виждам вратички. Разбира се, консултирал съм се с много колеги, включително юристи и не виждам вратичка, никой не ми е показал такава. И така, когато се разтовари акулата е, и инспектора вижда, че всички перки са на място, няма е, какво повече да се мисли. Явно, че не е изхвърлен труп обратно в морето. че дали мога съвсем накратко да се обърна и към останалите коментари. Това, което предлагаме в момента, не включва каквито и да било изключения. Настоящото предложение на комисията няма изключения. Всички, ако трябва да бъдат разтоварени с всички те им перки на място, позволяваме частичното срязване, срязване, за да може да се решат всичките проблеми, за които ни информираха, свързани с безопасността на труда на борда, с качеството, с а, а, съхраняването и така а, смятаме, че всички решения, които сме предложили, всъщност отговарят на трудностите посочени от сектора и казаното от Испания и Португалия в съвещанията на съвета. Виждам, че ми изтече времето, с това ще спра. Моля да ме извините, защото имаме още една точка в дневния ред, е, много важна. Така че благодаря на всички, които се включиха в дискусията. Благодаря на комисията за отговорите, които даде на поставените въпроси. Докладчика, иска ли да кажа още няколко думи? Всички въпроси бяха изяснени, няма съмнения. Така че можем да се надяваме единствено и само да бъде одобрено всичко това при гласуване с измененията, разбира се, които намерим за необходимо да включим. Благодаря, господин Занони. Е, крайен срок за внасяне на измененията 7 март, 12 часа на обяд, 25 и 26 април. Гласуване ще се обсъжда и в е, комисия Рибностопанство ще се гласува на 30 май. Пленарната сесия през юли, на нея трябва да се гласува този доклад. Благодаря на всички за ясния изказ. Важно е наистина да се въведат ясни правила. И така, сега преминаваме към точка 8. Напредък към постигане на целите по протокола от е, Киото. През октомври месец взехме решение да поканим представител на комисията, който да направи изложение – Е, да ни разясни доколко са постигнати целите по протокола от Киото, какво трябва все още да се направи. Натали Жесте е тук, представител на комисията. Веднага й давам думата. А, благодаря. Благодаря и на вас, и на вашата комисия, че покани комисията, за да даде възможност да представи основните моменти в напредъка към постигането на целите от Киото. Както знаете, Европейския съюз и държавите членки са а, отговорни за тези ангажименти заедно и при подписването а, през 1998 на протокола в Нью Йорк, се казва, че Европейския съюз и държавите членки ще изпълнят заедно своите ангажименти. И така, с оглед на тези изисквания, трябва да се следят и оценяват емисиите на парникови газове в Европейския съюз и трябва да се анализират редовно и своевременно действията на комисията съдействат за координацията, така че да спазим своите задължения по докладването и подаването на данни. Вследствие на това, от началото на осъществяването на протокола от Киото, комисията публикува своят годишен доклад за напредъка за постигането на целите от Киото, а именно тук става въпрос за конкретните документи, които са самият доклад и подробния работен документ на комисията, където има разбивки на подадените данни. Нека започна с а, а, ангажиментите от страна на Европейския съюз. От една страна с 8% до 2012 година има ангажимент да се намалят емисиите, а след 2004 има индивидуални цели за държавите членки от 6 до 8%. Кипър и Малта няма такива ангажименти. Второто ниво на ангажимента на Европейския съюз е ангажиментът на местно ниво да се намалят емисиите на парникови газове до 20, с 20% в сравнение с 1990 година. И така, парниковите газове, виждаме след, следните цифри. За 27-те държави членки 15,5% от 1910 до 2010, а за 15-те държави членки 10,7% е намалението от 90-та до 2010. Ако анализираме сектор по сектор, дялът на парниковите газове, емисиите, докладът показва, че енергийните доставки допринася за 31,5%, 28% за друг сектор, 19, на 19% за транспортния сектор, 7% за следващия сектор, 9,9% за селското стопанство и а, други. Докладът за напредъкът ясно показва и тук ще ви насоча към а, графиката, която много добре иллюстрира а, тази ситуация, че ако продължим както до сега, ще а, стигнем до постоянно увеличаване на емисиите, а, а посоката поета от а, държавите членки, от поемането на ангажимента означава, че ще се постигне желаното намаление. В нашия доклад за напредъка се показва съответното ниво през 2009 и 2010 година, но също се казва, че с съществуващите мерки бихме могли да се върнем на тенденцията за намаляване. и с допълнителни мерки още по-засилена ще е тази тенденция. 7 октомври миналата година комисията прие своя доклад за, доклад за напредъка и основните послания, които този доклад излъчва, е, че на първо място Европейския съюз остава на път и а, добре се справя с постигането на целите, макар че има увеличение на емисиите с 2,4% през 2010 година. Това е след 7% намаление през 2009 година, което се дължи до, на економическата рецесия и също разпространението на възобновяемите източници на енергия. И така, Европейския съюз има лидерска роля в а, а, тази посока. 2007 са намалени 15, с 15% емисиите и Европейския съюз разграничава економическия растеж и парниковите емисии. Прогнозите показват, че продължаващите намаления, намалявания и евентуалните 8% през 2012 за европейските държави, 15-те държави членки, могат фактически целите да бъдат постигнати и надминати. Мерките в политиката би трябвало да допринесат за още по-големи постижения. А, емисионните кредити, които се закупуват от държавите членки, както и въглеродните кредити, допълнително допринасят 12 държави членки се присъединиха след 2004 година в, към Европейския съюз, имат индивидуални ангажименти към протокола на Киото и ги следват. И така, докладът позволява да сме сравнително убедени, че Европейския съюз ще спази целта от минус 8% от протокол на Киото, въпреки увеличението от 2,4% от миналата от 2010. А освен това, прогнозите за държави членки показват, че емисиите ще се под 10,5% по-низки от базовото ниво за периода на ангажимента, което, знаете, продължава до 2012. И прогнозите показват също, че цялостното намаление може да стигне до 13,4%, ако всички мерки, включително използването на механизма от Киото, от страна на правителствата, се реализира. Що се отнася до споделянето на ангажимента, споделянето на усилията, можем да кажем, че всички държави членки действат в посока на изпълнението, освен Австрия, Италия и Люксембург, които могат да се е, изправени пред някои предизвикателства, но все пак това няма да попречи на Европейския съюз да спази общия ангажимент. Също според прогнозите, Финландия, Франция, Гърция, Швеция и Обединеното кралство ще постигнат своите цели на местно ниво, вътрешно и планирането използване на гъвкави механизъм на а, Киото, използването на различни единици и прехвърлянето им а, според таваните. Само три държави членки Австрия, Италия и Люксембург може да се затруднят при постигането на своите цели, но това няма да попречи на Европейския съюз да постигне своята обща цел. И така, от 2004 насам вече имахме прогнози, че ще има известно увеличение на емисиите през 2008 и 2009 година, но Словения ще постигне своята цел посредством гъвкавия механизъм, но както споменах и по-рано, Малта и Кипър нямат такива ангажименти. Както казах в началото на представенето, Европейският съюз пое ангажимент до 2020 година във вътрешен план, като по този начин сме лидери в борбата с климатичните изменения отвъд и над ангажиментите по Киото. Тези вътрешни ангажименти целят да намалят емисиите с 20% до 2020 година в сравнение с 1990 година. Това е записано в стратегията Европа до 2020 година за растеж, приета от съвета през юни 2010 година. Целта за намаляване на емисиите е една от големите цели. В сравнение с 90-та година, еквивалент е минус 14%, в сравнение с 2005-та покрива минус 21% в а, а, 2005 и други. По отношение на вътрешните ангажименти, докладът показва една прогноза на, за постигане на целите по решението за споделяне на усилието. 11 държави членки се очаква да постигнат поетите задължения. Те имат необходимите политики. Други 7 държави членки ще постигнат целите си, когато допълнителни мерки бъдат предприяти докато останалите девет държави членки трябва да направят допълнителни политики, за да може да постигнат целите си. На практика целта 2020 показва, че са необходими допълнителни усилия в транспорта, строителството и а, отпадъците. Трябва да се приложат всички мерки, за да се постигне 20% намаление на емисиите само по себе си. Това ще доведе до по-големи намаления на емисиите по-нататък за нисковъглеродна економика. Посланието на доклада като цяло е, че 2,4% повишаване на емисиите може да бъде обяснено поради частичното връщане към економически растеж в много държави и съществуването на по-студената от обикновено зима, което доведе до по-голямо използване за отопление на енергия. Е, докладът също така показва, че едно от предимствата е, че увеличаването на тези емисии е ограничено, защото е преминато от въглища към газ, има растеж на ВИ така че всъщност структурните промени показват положителни развития. Още нещо много важно, записано в доклада. Имаме разделяне на емисията от БВП по време на рецесията от 2008-2009. Емисиите паднаха с 7%. В ЕС а свиването на БВП е било много по-малко. Така че, каква е полката? Трябва да продължаваме с усилията си да превърнем Европа в нисковъглеродна економика и това е единствения път напред. Да се възползваме от технологическия напредък, растежа, създаването на работна места, в същото време да намаляваме емисиите така, защото да постигнем целите си, записани в стратегията Европа през 20 година, както и дългосрочните си а, цели. Благодаря много. Благодаря за това така ясно изложение. Представихте ни каква е сегашната ситуация с оглед на целите, които трябва да бъдат постигнати. Етиен Келенън и после и в Коше. Благодаря. По доклада. Подкрепяме доклада по принцип, но Реализма трябва да бъде в сърцевината на желанието ни да постигнем целите си, а не риториката. Защото може да се загубим във всякакви написани на хартия цели и ангажименти, а не да предприемем общи усилия за справяне с проблема. Докладът показва, че някои държави членки вече срещат трудности при поддържане напредък за постигане на целите. Економическата криза наистина отслаби чувството за незабавност на предприемане на действия. Не можем обаче да приемаме едностранни ангажименти за сметка на конкурентоспособността на промишлеността в ЕС. Такива усилия трябва да бъдат предприяти от други индустриализирани нации извън ЕС и разбира се, развиващите се и новопоявяващи се економики, економики също трябва да дадат своят дан Предизвикателство пред климатичните изменения. Смятам, че те ще бъдат разрешени при доброто използване на природните ресурси. Економическата конкурентоспособност в Европейския съюз може да бъде насърчена посредством разрастването на енергийната ефективност. Националните власти, според нас, трябва да направят цели, които да отговарят на техните обстоятелства в държавите. И накрая искам да попитам Европейската комисия следното, нещо, което ме притеснява вече доста време. Правили сте някакви прогнози, четах едно проучване, но питам, знаете ли дали има някакво намаляване на емисиите, за които отговаря С, в сравнение с това, което пряко произвеждаме. С други думи, доколко намаляването на CO2 по различните ни политики са се прехвърлили в друга част на света като прехвърляне на производство, например. Благодаря. Благодаря много. И вкуше. Благодаря, господин председател. Бих искал, и това се вписва, зададените въпроси предишни колега, а, имам следния въпрос е, към комисията. А, за това намаление, което се установява в доклада на комисията, каква част се дълж, дължи на а, изнасянето извън територията на Европа на някои а, е, фирми и промишлени а, обекти и а, намаляването на индустриалната дейност на територията на Европа. Това има много тежки отражения върху заетостта, но какво се дължи на тези процеси, каква е, какъв е делът в намаляването на емисиите. Не следва ли е, да смятаме така наречените сиви емисии, сивата енергетика, това, което е включено в продукцията, която внасяме от държави извън Европейския съюз. Защото тук се говори само за производството на територията на Европейския съюз свързаните с това емисии, но не трябва да забравяме и потреблението на вносна продукция. Там също има дял емисии, макар те да не е, са а, продукт а, територията на Европейския съюз. А, механизма на гъвкавост Киото не е ли свързана обаче известна корупция с този механизъм? Видяхме това именно от пазара търговията с емисии. Какво може да каже още комисията по този въпрос? Последната ми бележка, последния въпрос. Учените ни казват спрямо първия доклад от преди 20 години и последния от преди 5 години. Сега се готви нов доклад за 2014 година и е, парниковите емисии, ефекта от тях не е линеен, защото може да има а, е, и ефект а, е, с а, внезапно и внезапни емисии на метан, които надхвърлят а, прага на допустимост. Тоест, ние ако преследваме само линейна цел, може би бъркаме, защото има и подобни, подобен ефект с а, а, обратно действие, с задна сила. Благодаря много. По пакета климат е, говорихме е, много за въглеродните емисии, цели от 30-40%, но а, е, това е не на практика. На практика нещата не стоят така. И наистина при тази делокализация, при това изнасяне навън на производствата, е, дали има елементи, които да посочат е, дали това, което е в основата на е, дълговата криза, имате ли информация по тези аспекти? Може би бихте могли да ни ги споделите, ако разполагате с подобни информации. Какво означава всичко това? за какви са последиците за економическата ситуация, създаването на работни места. Ако имате отговор на тези въпроси, много ще се радваме да ги чуем. А сега е, госпожа Кристин. Thanks a lot. Uh, I... Благодаря ви много. Струва ми се, че някои от тези въпроси могат да получат отговори. Разбирам притеснението, свързано с обхвата на дейността по съставянето на доклада, свързано с динамиката на сектора и економическите трудности, колкото повече намаляваме емисиите, толкова повече намалява и нашата конкурентна способност, конкурентното ни предимство. И по този начин, разбира се, можем да споменем и темата, свързана с аутсорсинга и това ни вълнува и днес. Как се измерват а, намаленията на емисиите в Европейския съюз и а, до какви допълнителни странични ефекти води до това. Това, което искам да кажа е, че този доклад използва данни от държавите членки, така както са събрани от тях. Ние сме ги анализирали и сме ги включили в политически и статистически схеми. Това а, води до цифрите, които ви представих. Политическата перспектива се принася от подхода на комисията от миналата година прият през 9, е, на 9 март миналата година, пътната карта до 2050 и там се казва, че трябва да имаме общо усилие, не фрагментирано, за да постигнем съответните цели до 2050 година. И разбира се, фрагментирания подход няма да доведе до желаните цели, само частичен ще е процента. В същото време, на статистическо ниво, нашия доклад отразява това, което се случва в Европейския съюз и вероятно не отчита напълно динамиката на решенията на предприятията да отложат или да преместят своята дейност. Това също ще е необходимо, за да се а, оцени а, намаляването, но все пак, доколко това е основен фактор, има политически ангажимент от страна на комисията да поясни, че няма една единствена възможност да постигнем своите общи цели, а именно намалението на температурата от, е, до 2050. И смятам, че на това ниво това мога да кажа. Втория момент, е свързан с е, въпроса на производството, къде то се локализира, то е малко или много в същия аспект, същия подход. Това опира въпроса какво правим сега. Ние започваме да обмисляме един подход, свързан с потреблението, но това е много по- трудно и ние като комисия не сме единствените, които се изправени към пред тази а, трудност. Има много въпроси, които възникват покрай този подход, а, основан на потреблението. И без да ги цитирам конкретно, става въпрос за много сериозни въпроси, много също така сериозни и други международни институции, които са изправени пред тази трудност и разглеждат възможността на подход базиран на веригата на доставките. Има изследвания за това как да се премине в по-голяма степен в посока на потреблението, но много е деликатно това усилие. Комисията го обмисля в известна степен, но не е напълно готова да покаже как. Все пак, в отговор на вашия въпрос, да, загрижени сме по, този, по тази тема. Споменахте и Предстоящия доклад за 2014. Какво да кажа? Да, има един фундаментален подход, който се следва в доклада от страна на комисията и в политиката като цяло, а именно основание на научните изследвания подход. Това е идея която се съществява на международно и на европейско ниво, което дойде от научна гледна точка, се разглежда и се прилага. Дали така ще разгледаме еволюцията на, на емисиите от линарна гледна точка, да, наистина имаме прагматичен подход и се опитваме да разберем а, откъде и как и защо понякога не е линеарно намалението. А, нямаме предв... Имаме предварителен подход, но когато виждаме линеарни тенденции, тогава разбираме, че а, наистина няма как да продължим както до сега действията, защото иначе няма да постигнем целите. Отчитаме и други а, фактори, свързани с пазара. Мога да кажа, че комисията, както знаете, във всеки един случай, във всички едни обстоятелства е бе приела необходимите мерки, за да направи така, че да има достатъчно прозрачност и всички необходими мерки са взети, за да може всичко, което се случва да е под контрол и да бъде отразено както трябва. Така че не бих свързала системата с а, тези конкретни случаи, а по-скоро с а, волята на комисията да постигне максималното ниво на ефикасност, прозрачност и лоялност при прилагането на тази система. Благодаря. Благодаря много на комисията благодаря много на госпожа Кристи за ясните, подробни отговори. Много беше важно да ви изслушаме. Важно беше да изслушаме и позицията на отделните политически групи по тези емисии. Да, трябват повече анализи, защото бъдещото предложение трябва задължително да премине през е, такива по-задълбочени аналитични действия. Само така ще можем е, да е, напреднем в сферата на политиката за опазване на климата и на околната среда. Ние сме на прав път. За е, сега Прекратявам заседанието. Моля ви всички да бъдете тук в 15.00, защото ще гласуваме. Не забравяйте картите си за гласуване. И сега добър апетит!